Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, вчера отбелязахме Международният ден на медицинските сестри и СЗО обяви 2020 година за годината на медицинските сестри и на акушер-гинеколозите. Бих искал да започнем пленарното заседание днес е, с благодарности и уважение към мъжете и жените, които носят бели престилки и които дават основни услуги е, в тези сложни времена на всички нас. Нашите задължения всъщност са да им дадем възможност да работят сигурно, да работят ефикасно. Вече сме дали и човешки ресурси, оборудване и санитарни, санитарно оборудване, благодарение и на гражданската защита. Това е една солидарност, която е богатство за всички страни членки. Днес е нужно да засилим правомощията на Европейския съюз в сферата на здравеопазването трябва да поемем такова задължение пред гражданите си. Парламентът поиска европейски механизъм за отговор на здравни кризи, за да се подготвим да отговаряме по общ начин, по координиран начин на всички видове кризи от този тип. Пандемията COVID-19 всъщност показа, че е необходима една политика общественото здраве, която да бъде по-проактивна, да показва по-голямо сътрудничество, за да се създадат е, системи е, за здравно подпомагане, които да бъдат устойчиви и да бъдат достъпни. Необходимо е също така да има по-голяма солидарност в Европа. Преди 70 години, на 9 май 1950 година, солидарността солидарността между шеста държави в Европа доведе до това да стигнем до една Европа на мира и сигурността. Една Европа, която, както казваше Шуман, ще излезе от конкретните решения, които ще създадат една солидарност на практика. Тази визия е единствения начин за да се гарантира по-добрия живот на хората. Това е амбициозна визия, но и прагматична визия. Тя се основава върху а, грешките на войната и жертвите, за да се сложи край. 75 години мир, един общ проект с много предизвикателства пред него. Работата още в началото си, мъжете и жените, младите хора, всички можем да бъдем солидарни един с друг, както показахме в този период, в който се срещаме пред такива трудности. Големи отговорности стоят пред нас. Трябва да бъдем на висотата на очакванията на европейските граждани. Трябва да започне един задълбочен анализ на бъдещето на Европа това трябва да направим заедно с даването на незабавен отговор на проблемите, пред които сме изправени. Тази криза ни учи на много неща, но най-вече, че само заедно можем отново да стартираме по пътя. Dichiaro ripreso. Възобновявам застанието на Европейския парламент, която бе прекъсната на 17 април 2020 година. Има различни мерки. От противоепидемичен характер. Allora aspettiamo un attimo. Добре, чакаме малко. Funziona la traduzione? Работи ли преводът? Функциона. Benissimo. Allora... Добре. И така, на първо място искам да ви припомня, че има различни противоепидемиологични мерки, които са взети за да се спазва изискването за социално дистанциране всички депутати, много моля да заемете мястото, където виждате изписано вашето име и мястото, което ви е заделено. Депутатите, които не са в списъка на ораторите, ще бъдат заведени към местата си от служители. Онези, които не могат да седнат тук, защото пространството не го позволява, могат да отидат в 3C050 сграда СПАК, която е направена така, че да може да се използва с необходимото оборудване. И в двете зали бихте могли да се подпишете в списъка с присъствията. Не забравяйте, че от днес при влизането в парламента е нужно да носите маска, която покрива устата и носа навсякъде в залите, включително в пленарната зала, както и в зала 3C50. Ораторите, които биха искали да се изкажат без маска, могат да го направят единствено и само докато говорят, докато произнасят речта си. Протоколите от 16 и 17 април, както и текстовете, които са одобрени, са разпределени. Има ли някакви бележки по тях? Не виждам такива. Тогава можем да сметнем за прият протоколът. Заповядайте. Благодаря. Имам процедурен въпрос възоснова на член 23. Редът трябва да се спазва вследствие на правило 170 всички депутати имат право да ползват своя роден език. Колегите, които не могат да участват, те не могат и да разбират това, което се говори, не може да ползват преводаческите услуги. За това ви моля, господин председател, трябва да се осигури участието на всички депутати пълноценно в работата. Вижте, превод има. Превод ви е осигурен. Онореволе Вайц. Господин Вайц. Превод е осигурен. Не разбирам какво искате да кажете с това изказване. На всички официални заседания има превод. Господин Бронес Ропе, например, той е депутат и той говори само литовски, той не може да разбира какво се казва и не може да се изразява на друг език. Това е само един от многото примери. Добре, ще попитам, но мисля, че всички езици са осигурени. Ма, сара мя кура... Е да, добре, ще се информирам. Какво се случва по този случай, който споменахте? Си. Си. C'è un appello al regolamento da parte dell'onorevole Moita. Господин Мойте не иска да каже нещо отново процедурно. Господин председател, ясно е, че живеем в трудни времена. Знаем, че ни трябват нови и много задълбочени мерки, но това не означава да се загърби демокрацията, а точно това се случва. Независимо от това какво казвате, вие просто отхвърлихте нашите изменения. Не може това да се приеме. Не може да се намалява времето за гласуване в пленарната зала и в комисиите. Не може да приемем измененията само на английски язик. Не, това не е приемливо също. Освен това, не може депутатите да бъдат принудени в комисиите един час по-рано от а, започването на работа да, да присъстват, да бъдат налични. Това не е демократично. За това искам да апелирам към връщане на демократичната и парламентарна нормалност. В противен случай не може да да, да, да не кажа, че и, има впечатлението, че кризата се използва да се потъпче демокрацията в Европейския парламент. Господин председател, много строго ще следим ситуацията. Благодаря ви за изказването, господин Мойтен. Искам да ви припомня, че ние сме един от малкото парламенти, които продължиха да работят по време на кризата. Ние сме пример. Дори и за парламентите по други части на света. Смятам, че в този момент да отправяте такава критика е неприемливо. Това, което вие казахте, що се отнася до измененията, е следното. Изменения бяха приети, те трябва просто да отговарят на нашия правилник. Знаете, че в момента живеем в сложни времена. Всички трябва да проявяват разбиране, защото не сме приключили с спешните мерки. Все още тази криза продължава и ние трябва да направим така, че хората да се чувстват и сигурни, и в безопасност. Мисля, че нашият парламент много бързо се задейства, за да постигне тези цели. Така ли, че благодаря ви за изказването. Има едно съобщение, имайки предвид последното заседание на председателския съвет на, пре, на 5 май. Реших заедно с другите лидери на групи да удължа днешното заседание до петък 15 май. Независимо от пандемията, Европейският парламент продължи да изпълнява своите основни функции. С това удължаване на сесията... Извинявайте, но не разбирам. Някой говори много високо тук в залата. Не го разбирам това. Независимо от пандемията, Европейският парламент продължи да изпълнява основните си функции. С това удължаване и адаптираната система за дистанционно гласуване, смятам, че Европейският парламент ще може да продължи да изпълнява своята роля и по-специално, що се отнася до освобождаването от отговорност и да може да гласува по много важни въпроси, включително спешните процедури, свързани с пандемията COVID-19, както и да изрази позицията си за бъдещия план за възстановяване и новата многогодишна финансова рамка. Комисията Либе изпрати един документ по член 241 алинея 4 от парламента в тази поправка се смята за приета, освен ако до 24 часа след това обявление група или съответния брой депутати не са се изразили против. Това можете да намерите на вебсайта на пленарното заседание и в протоколът ще бъде отразено комисиите Агри и по риболов искат да започнат преговори по 71 член първа линея на нашия правилник. Това са мандати за преговори, които може да намерите също на веб страницата на пленарното заседание. Всичко това ще бъде включено в протокола. По член 71 алинея 2 има определен брой депутати или политическа група или няколко групи, които трябва да отговарят на съответния брой, ако се запишат до утре 14 май полунощ, тогава гласуването ще се... Извинете, тогава този мандат ще се подложи на избори. Ако обаче няма такова искане за гласуване, комисиите могат да започнат тези преговори. Искам също да ви информирам, че след прекъсването на сесията на 17 април и по 79 ти член от правилника на парламента подписах заедно с председателя на съвета 4 акта, които са одобрени в рамките на, законодат... на обикновената законодателна процедура. Техните заглавия ще бъдат включени в протокола на настоящото заседание. Сега преминаваме към дневния ред. Окончателния дневен е ред е одобрен председателски съвет на 5 май по член 157. Той ви е раздаден. Нека да видим сега какви са измененията на дневния ред. На първо място искам да ви информирам, че получих 6 искания за гласуване по спешната процедура, член 163 от правилника това са законодателни документи, които са свързани с COVID-19, които трябва да бъдат прияти по време на днешното, извинете, не днешното, но настоящите заседания от 13 до 16. Макрофинансово подпомагане на страните от нашето съседство, както и тези, които са свързани с разширяването. Временни мерки, свързани с общите събрания на европейските фирми, европейските кооперации. Временно използване на инфраструктурата, свързана с пристанищните власти. Временни мерки, свързани с валидността на някои сертификати и лицензи. Омнибус – временни мерки, свързани с предоставянето на инфраструктурни услуги от пристанищата, четвърти пакет за ЖП, удължаване на периода за транспониране. Бих искал да ви предложа следните изменения. Що се отнася до сряда, първо имаме едно възражение за максималните нива на остатъчни вещества в циклоси... на циклосидим. В дневния ред обаче е оттеглена тази точка, тъй като комисията отново ще излезе с предложение и затова сме премахнали тази точка. Що се отнася до гласуването, Първаното гласуване ще бъде в 15.30 до 1945, като ще се гласува по 4 документа по спешната процедура ТРАН, ИНТА, извинете, спешната процедура ТРАН, Инта и Юри. След това 8 гласувания, единични, както е предвидено в окончателния дневен ред. На трето място доклада на Фербер по доклада на Олбрайт и Маркес и един доклад на Лопес Агилар. На четвърто място гласуване разделено за генетично модифицираната соя. И накрая всички решения за освобождаване от отговорност. В 19.45 ще обявим. В 20 часа ще започне ново гласуване като ще се гласува и по изменение за освобождаването от отговорност и възражението за генетично модифицираната соя. Що се отнася до дебатите, ще имаме дебат, свързан с извареното стание на съвета на 23 април и един дебат, свързан, за, свързан с многодишната финансова рамка, собствени източници, план за възстановяване. Обща дискусия ще се проведе там. Тя ще бъде сред малко от 17 до 19. Третата дискусия ще бъде по заключенията на съвета и комисията, свързани с законодателството за спешните мерки, е, които трябва да се предприемат за Унгария, е, но това се отлага за четвъртък от 9 до 10. Що се отнася до утрешния ден, четвъртък, ще започнем в 9 часа с резултатите от гласуването. Първото гласуване ще започне в 15 е, в 9 е, от до 10.45. Ще има изменения, които ще се гласуват по резолюции за освобождаване от отговорност. Резултатите от първия кръг гласуване ще бъде в 13.15. Следващото гласуване ще започне в 13.30, 14.45. Гласуването по всички резолюции за освобождаване от отговорност, гласуване по изменение за доклад, по доклада на Шастел. гласуване по документа на Юри, по спешната процедура за временните мерки, свързани с кооперациите и общите събрания. Резултатите ще бъдат обявени в 17.15. Третия кръг на гласуване ще бъде в 17.30 до 18.45 ще се гласува по първия блок изменение, предложението за обща резолюция по новата собствени приходоисточници и резолюция по доклада на Шастел. Що се отнася до петък, ще започнем работа в 9.15 сутринта. Ще се обявят резултати от третия кръг гласуване, който се провел в четвъртък. Първото гласуване ще започне в 9.30 до 10.45, като ще се гласуват измененията на спешните процедури на Инта и Тран. И също така, евентуално, Втория блок е изменения по предложението за обща резолюция за новата МФР, собствените приходоисточници и плана за възстановяване. Обявяването на резултатите на първия кръг гласуване ще бъде в 13.15. Втория кръг гласуване ще започне в 14.15 и ще продължи до 15.30, като ще се гласува окончателно по резолюцията за новата МФР, собствени ресурси и плана за възстановяване – както и още едно гласуване, окончателно гласуване по документите по спешна процедура на Инта и Тран. Обявяването на резултатите втория кръг гласуване ще бъде в 17.30. Трети кръг гласуване ще има също така по другите предложения за резолюция за новата МФР, собствени приходоисточници и план за възстановяване. Евентуално ще бъде проведен такъв кръг от 17.45 до 19 часа, като ще се обявят резултатите и ще се закрие заседанието в 21 часа. Що се отнася до събота? Не се предвижда заседание в събота. Ако няма, разбира се, някакви възражения. И можем да одобрим тези промени. Заповядайте, давам ви думата. Е, Бих искал да възразя срещу временните мерки за въздухоплавателните услуги. От името на ГУЕ, естествено, ние се съгласихме с тази процедура за полетите, но в момента се получава, че няма контрол върху законодателство, което се приема, което е много важно за въздухоплавателната индустрия. За това ние смятаме, че тази процедура не бива да бъде продължавана. Трябва да има дискусия в пленарната зала и мнение от Комисията по транспорта. Междувременно индустрията, която печели от тези мерки, казва, че губи много и под подава заявление за подкрепа от държавата. Защо позволяваме това? Ние смятаме, че ако приемем тази неотложна процедура, това е именно за да дадем възможност за приемане на най-важните законодателства, но в същото време имаме нужда от време за допълнителни дискусии, за това сме против. Да, по всичко това ще има гласуване по процедурата от спешен тип. Има ли други, които искат да се изкажат? Адриан Васкес. Отсъства.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 в въздухоплавателния сектор, трябва да отчетем е, ангажимента на всички онези, които ни помагат да сме здрави и да останем здрави. Ние сме в една борба срещу един вирус, който е ужасен вирус. Вирус, който измени живота с който сме свикнали. От месеци се опитваме да се справим с тази криза, опитваме се да живеем нормално, но естествено трябва да се опитаме и да защитим интересите на бизнеса. Бизнесът е и предприятията са тези, които не могат да направят нищо за своите акционери и работници. Предложението на комисията е едно разумно предложение, но Що се отнася до законодателството, трябва да кажа, то също трябва да бъде променено. За тази цел трябва да бъдат удължени сроковете за изменения. Трябва да използваме всички дистанционни мерки за това. Това е реформа, която е необходима, която трябва да се приложи. Не може да прилагаме и приемаме законодателство просто така, набързо предприятията трябва да знаят как да се държат с акционерите си пред, пред, пред през следващите и идващите месеци парламента трябва да изпрати ясно послание за подкрепа на реформите, реформите, които обсъждаме в момента и тези реформи трябва да бъдат приложени колкото се може по-бързо. Моля ви за подкрепа по този въпрос. Благодаря ви. Изказахме се за и против. Преминаваме, Преминаваме към първия кръг гласуване. Е, имаме спешната процедура по член 163 от нашия регламент, по документите, които вече споменах. Що се отнася до двете позиции на съвета за етикетирането на гуми, както и други основни елементи, използването и повторното използване на вода не са подадени нови становища по член 66 и 68 на правилника. Предложените актове могат да се сметнат за одобрени. Преди да започнем с гласуването, Гласуването е важно и затова искам да благодаря за отличната работа на Генерална дирекция председателство, която подобри системата за гласуване. Работиха много активно, постоянно през последните седмици. Начина на гласуване. Знаете, по мела е изпратена информацията. Изправени, направени са две възможности, за да се запознаете с процедурата. Сега започваме с гласуването в 15.30 до 16.45 може да гласувате. Цялото днешно гласуване ще е, премине по електронен път. Депутатите могат да проверят своето гласуване и резултатите от гласуването, като влязат на веб страницата на пленарната зала. Обясненията на гласуването ще се подадат в писмен вид. Могат да се приемат а, такива от 400 думи само. Може да гласувате до 16.45. Резултатите ще бъдат обявени в 17.45 quindi... Чудесно. Прекъсвам заседанието. Ще подновим работа в 16 часа и съвместното съвместния ни дебат за новата МФР, собствените приходоисточници и плана за възстановяване. Благодаря ви. Ah, faccio firmare il verbale.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

Уважаеми колеги и колежки, в съответствие с дневния ред ще проведем съвместен дебат по заключението на съвета за новата многодишна финансова рамка и плана за възстановяване. Ще има декларация на Европейския съвет по първата точка и по втората. Искам да ви напомня, на депутатите, че в този дебат не се предвижда процедура по спонтанни изказвания, нито задаване на въпроса синя карта. Ще дам думата на Шарл Мишел, с което започваме своята работа. Заповядайте, господин председател. Господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент, най-напред искам да ви благодаря за тази възможност да взема думата. Тази криза е безпредседентна и тя предполага безпредседентни решения. Ето защо аз съм убеден, че Силното сътрудничество между демократичните и легитимни европейски институции са от жизнено значение през следващите месеци. Аз съм тук да споделя някои коментари след а, а, видеоконференцията на Европейския съвет. Както знаете, ние приехме някои насоки на първо място трябваше да се приемат предложенията на министрите на финансите, за да се мобилизират повече от 540 милиарда евро в подкрепа на работещите фирмите, но и държавите членки. И помолихме министрите на финансите да изпълнят това решение до 1 юни. Разбира се, всички ние знаем, че това не е достатъчно. Искам да кажа, че на този съвет беше възможност да преминем от краткосрочния към средносрочната и дългосрочна идея за това, кое е необходимо, за да помислим за стратегията за промяна на економически и социалния модел. Уважаеми господе, господа, тази четвърта видеоконференция беше повод да обсъдим пътната карта за промяна, за економическите промени, подготвена от Европейската комисия. Радвам се, че мога да представя четвъртата част искам да се спра на два аспекта, които обсъдихме и които ще ни мобилизират през следващите месеци. На първо място значение, необходимостта да се мобилизират възможностите на вътрешния пазар. Въпросът е как да засилим този пазар и как да направим така, че предимствата, които имахме, да не изчезнат заради кризата. Климатичните приоритети, както и други приоритети, са, са решения, които бяха взети а, и от Европейския съвет, и от парламента. Климатичната неутралност на Европейския съюз трябва да бъде мобилизираща цел в подкрепа на предприятията и в подкрепа на економическите промени в обществото. Трябва да продължим да работим в тази насока, имайки предвид, че цифровизацията и климатичната неутралност са приоритети. Що се отнася до вътрешния пазар, трябва да обърнем внимание на стратегическата независимост. Ние трябва да извлечем полуките от миналото, и да възстановим на Европа възможността да произвежда онова, което и е необходимо. Да възстановим марката Made in Europe. Кризата показа колко е важно да се спрем на тази цел. Освен съображенията, свързани с вътрешния пазар, Комисията ще представи доклад за начина по който различните европейски екосистеми са, са повлияни и за това как да предприемат следващ да предприемат промените. Следващия въпрос е финансирането. Много е важно да се разработи амбициозна стратегия за мобилизиране на всички средства възоснова на два инструмента. На първо място бюджета и през последните седмици и месеци разговаряхме много за насоките за следващия бюджет. Ние трябва да вземем решение, ние трябва да адаптираме своята стратегия, за да отразим огромните, сериозните последици на кризата. Това обаче не е достатъчно и затова ние поехме ангажимент да работим заедно, за да се положи началото на фонд за възстановяване, за да можем да възстановим повече средства, а, така че да идентифицираме приоритетите в близкото бъдеще и в, в тези рамки И беше спомената а, и идеята за европейски план Маршал, план Маршал и затова а, аз мисля, че ние можем да работим по плана Гаспери, един от основателите на Съюза от Италия, за да работим в областта на финансирането. Важно е да идентифицираме, да набележим средствата, които са необходими и да очертаем взаимодействието между тези фондове и следващия европейски бюджет. Ние ще трябва да мобилизираме бюджета по най-ефективния възможен начин. Това е необходимо, е, за да можем да положим началото на европейското възстановяване. Тази работа трябва да се води въз основа на предложенията на комисията. С оглед на, на епидемията, комисията ще представи нови предложения. И има още един въпрос, който искам да спомена във връзка, във, във връзка с настоящия момент – ние не бива да изпускаме из поглед факта, че основната цел на европейския проект от самото му начало, от Втората световна война насам, е, разбира се, благодействието, Но също така идеята, че само когато работим заедно, можем да посрещнем предизвикателството. Двигателят на европейския проект е европейското сближаване – за намаляване на различията. И тази криза ни посочва за пореден път особено ясно, че това е много важно. Кризата не е претекст за задълбочаване на економическите различия, за задълбочаването на различията в Европа. Тъкмо обратното. Тя трябва да засили общата ни европейска воля за повече сближаване и повече интеграция. Аз споделям убеждението, че тази криза говори за това колко е важно сближаването и интеграцията. Обратното би означавало повече уязвимост и неспособността ни да дадем отговор на глобалните проблеми. И накрая искам да спомена още един много важен въпрос. Те са свързани с економиката туризма, видяхме го във връзка с туризма, през следващите дни и седмици ще трябва да работим активно възоснова на предложенията, направени от комисията, възоснова на предложения, въпреки че решенията са на държавите членки. Много е важно да се работи по предложения, и по, по, във връзка с тези предложения, държавите да са у, всички представени на масата, за да можем да посрещнем тези предизвикателства. Аз е, призовавам отварянето на европейските граници, когато това е възможно, като разбира се се взимат предпазни е, мерки, за да може свободното движение, което е много важно, да, да, да стане факт. То е свързано и с економически съображения. И затова е много важно държавите членки да съберат около масата, за да работят по синхронизиран и координиран начин. Госпожи и господа, Накрая бих искала да кажа нещо, което може би не е свързано пряко с дебата в Европейския съвет. Искам да кажа, че предимството на европейското право е синекванон за европейското сътрудничество. И ролята на Европейския съд е много важна, за да има единно тълкуване на европейското право. Преди 70 години Робер Шуман чрез своята декларация, която и днес е основополагащо значение за Европейския парламент, в, в този момент това беше нова идея. Няколко години преди това държавите бяха воювали една с друга. Аз няма да. Не бих искам да кажа дали сме сега в някакво подобно положение. Всеки търси мотивация и начини за решаване на проблемите, но аз виждам прилика между днешната ситуация и ситуацията от преди 70 години. Ние сме изправени пред глобална, сериозна криза, безпредседентна криза има нужда от творческо мислене, от смелост, от кораж, за да можем да вървим напред. Нека да видим дали днешното политическо поколение има способността за кораж и творчество, е, за да можем да решим проблемите, пред които са изправени толкова е, граждани и семейства. Ние искаме да се запази европейския проект да има той способността да отговори на предизвикателствата и в крайна сметка да се възстанови, да се върне достоинството на хората, да се върне силата на обществото, за да могат те да гледат на бъдещето с повече оптимизъм. Благодаря, господин председател. Сега думата има председателката на Европейската комисия, госпожа Фондер Лей. Много благодаря. Много благодаря, господин председател, скъпи Шарл Мишел, уважаеми дами и господа, евродепутати. През последните 70 години, следващи декларацията на Шуман, виждаме, че се изправяме пред нови предизвикателства, дори нови, които са непознати до сега в Европа, както вие казахте. И девизът на Европейския съюз, обединени в разнообразието, може да бъде разширен. Обединени и в криза, в лоши времена. И това показва момента сега. Именно сега ние се нуждаем още повече от единство, амбиция и решимост. И в този дух комисията работи по изготвянето на план за възстановяване за Европа – Както вие, разбира се, сами ни помолихте във вашата резолюция. Уважаеми дами и господа, всички ние сме наясно защо е необходимо да действаме. През последните седмици вие често ме питахте какво трябва да направи Европа. Днес именно аз ще говоря за това как трябва да действаме. Ще ви представя архитектурата и принципната рамка на амбициозния план за възстановяване на Европа, който ние е, разработваме. В самото начало обаче трябва първо да разберем каква е анатомията на кризата. Много, много специална е тази криза. Позволете ми да започна с три коментара, преди да ви представя анализа. Преди кризата имаше економическо забавяне, но никога не сме имали такава економическа изолация, като през последните три месеца. Нашите економики спряха, веригите на доставки бяха прекратени, прекъснати и няма скоро да се върнем към обичайния начин на работа. Нашите общества много постепенно и внимателно и предпазливо ще се завърнат към економическото съживяване. Явно повечето от нас ще продължим да работим от домовете си. Тези мерки са правилните. Съответно, фирмите и предприемачите трябва да преосмислят начина си на работа. Ние ще се възстановим, но това ще отнеме време. На второ място, вирусът е еднакъв във всички държави членки. Но капацитета да реагираме на шока е много различен в държавите членки. Не във всички региони и градове всъщност могат да отговорят а, а, по еднакъв начин на тази криза. Например, региони, които са типично туристически, те са изключително много пострадали. И това е болезненият опит, който видяхме в Италия и в Испания по време на тази е, пандемия. А именно, че те трябва да запретнат ръкави и мишци, да се подготвят за тези, за справят с отрицателните последствия. И ние, разбира се, ще подпомогнем по най-добрия начин на, е, е, на бизнеса, ние въведохме обща клауза за изключение, пълна гъвкавост към структурните фондове, както и разхлабихме правилата за държавните помощи. Но, разбира се, всяка държава членка има своите бюджетни и данъчни правила, които се различават. И какво наблюдаваме сега? А именно различно старт на възстановяване в държавите членки, в единия пазар. Нуждаем се за целта от единен отговор. Става въпрос за възстановяване на европейската економика. Нуждаем се от общи приоритети. За мен е ясно. Вие, този парламент, трябва да извършвате демократично наблюдение и да изисквате отчетност, така както това го правите и по отношение на европейския бюджет. И това ще обсъждаме днес. Аз сега ще ви представя по-задълбочено нашия пакет. Първо става въпрос за а, европейския бюджет, така наречената МФР, която всички знаем. Второ, наред с бюджета ще предвидим инструмент за възстановяване, който ще определи максимален на сума пари, която комисията може да, да заеме на капиталовите пазари, която ще бъде възвърната и изплатена обратно от държавите членки. Важно е тук да се разбере, че всички тези пари от този инструмент за възстановяване ще бъдат канализирани посредством европейския бюджет, сирич през европейските програми. И затова го повтарям, а именно, вие ще участвате именно в целият този процес. Именно вие ще държите сметка как тези европейски пари са разходени. Къде ще отидат тези пари за възстановяване? Предите ни са три стълба. Първият стълб ще подпомага държавите членки да се възстановят и да излязат по-силни от кризата. Тази голяма сума пари, именно ще бъде заделена в този първи стълб и а, ще обхване инструмента за устойчивост. Държавите членки обаче трябва да направят необходимите реформи. Тоест, ние а, подготвяме пътя за нова а, устойчива цифрова Европа по този начин. Това ще е, се случи в рамките на европейския семестър. Тези е, средства ще бъдат достъпни на всички държави членки, без значение дали са в еврозоната или не, и ще бъдат насочени към онези части от Европейския съюз, които са най-засегнати и които трябва да бъдат възстановени. Това е една част от а, е, първия стълб. В рамките на първия стълб има и втора част – Комисията предлага именно да се добавят средства към кохезионните фондове. Допълнение към предвидените средства за кохезионните фондове в рамките на МФР. И разбира се, идеята е всъщност да се смекчат отрицателните последствия върху държавите членки. Вторият стълб е за економиката и частните инвестиции. Още преди кризата знаехме, знаехме че се нуждаем от съществени, големи частни инвестиции в ключовите технологии, в водородните енергии, в 5G и, и така нататък. Тази криза обаче промени следното. Тоест, кризата показа, че се нуждаем още повече от тези нови технологии. Именно заради това ще подкрепим програмата InvestEU. За първи път ще създадем нов инструмент за стратегическо инвестиране. Целта е да се инвестира в ключовите вериги за създаване на стойност, защото ние видяхме в тази криза колко сме зависими, например в сектора фармация, т.е. Европа трябва да е в състояние да произвежда сама важни основни лекарства. Нуждаем се за целта от здрави фирми в Европа, които да инвестират в Европа. Затова в рамките на втория стълб предлагаме нов инструмент за възстановяване. Той ще ем, съответства на необх... нуждите за рекапитализация, които разбира се са е, увеличени сега в рамките на изолацията и карантината, без значение къде се намират тези фирми в европейския фирм. Третия стълб Става въпрос да си научим бързо уроците от тази криза. Видяхме какво е важно, видяхме какво работи добре и какво трябва да се подобрим. Виждаме колко програмата Rescue, Хоризонт Европа, колко са важни. Ще създадем, между впрочем, и специализирана здравна програма – и по този начин да подкрепяме нашите партньори също така. Знаете инструментите за съседство, с, както и техническите помощи за присъединяване. Уважаеми членове на парламента, по този начин ще изглеждат инструментите за възстановяване. Те ще бъдат насочени там, където най-много хората се нуждаят от тях и където има потенциал. Тези инструменти са за кратък период от време. Те се концентрират върху първите години на възстановяването. Ще бъдат включени безвъзмезни помощи, ще бъдат включени възможности за първоначални безплатни инвестиции още тази година – като разбира се бъдат подпомагани тези инвестиции с национални инвестиции. Ние не започваме от нула, разбира се. Този инструмент ще бъде в допълнение на предпазните мрежи, които бяха споменати от държавните правителствени ръководители. Европейската инвестиционна банка, както и Европейския механизъм за стабилност. И съвместно от това тези три инструмента представляват един амбициозен отговор на Европейския съюз. Разбира се, те ще се базират на собствени ресурси, така както комисията предложи още през 2018 година. Това е отговор, който отразява нашите общи ценности, именно принципа на върховенството на закона. Това са инструменти, които са за бъдещето това е отговор, роден в тази криза. Отговор обаче, който е с поглед към бъдещето. И тук не става въпрос само за солидарността между страните и между хората. Тук става въпрос за укрепване на солидарността между поколението. Уважаеми дами и господа, рано или късно учените, изследователите ще изнамерят вакцина срещу този вирус. Но няма вирус срещу климатичните изменения. Затова Европа трябва да инвестира сега в чисто бъдеще. Нашите инвестиции е, струват. И това, о, о, е, е, тези инвестиции, разбира се, ще увеличат и задължението ни. Ако трябва обаче да увеличим а, задълженията за нашите деца, то поне това, което трябва да направим е, е да, да инвестираме в бъдещето, а именно да инвестираме в климатичните изменения, а не да допринесем за тяхното влушаване. Именно заради това не бива да правим старите грешки да мислим за съживяване на економиката по стар начин. Нуждаем се от смелост, от чиста економика, здрава економика, която ще представлява основата за живот и бъдещето на нашите деца. Европейското измерение, уважаеми дами и господа, не може да излекува всички рани от кризата. Но ние поемаме нашата част от тази огромна отговорност, като именно уеднакряваме тежестта между държавите членки, защото това са огромни усилия. Огромни усилия, които ще бъдат за сметка на бъдещите е, поколения, на младежите. И аз съм убедена, че на Европа може да се справи с тази е, задача. Да живее Европа! президенте Благодаря, госпожо фон дер Лайен. Сега ще изслушаме председателите на групите. Господин Вебер, заповядайте. Обикновено ние започваме своите изказвания с политически теми, но днес искам да говоря за хората за хората, които проявиха толкова голяма смелост за онази сестра от Мадрид, която беше заразена от пациентите си, лекаря от Бергамо, младия специалист от Тюбинген, който работи денонощно, за да се намери някакъв лек в пандемията. Героите на тази криза не са политици, не са менеджери. Героите са милионите европейци, които помагат на грижата за всички нас. Много благодаря на всички вас. Няма думи, с които да мога да ви благодаря достатъчно, но сега ние като политици трябва да свършим своята работа. Е НЕП подкрепя убедително идеите, които сега ни бяха представени. Наистина, необходимо е да имаме фонд за възстановяване, план за възстановяване. Като говорим за структурата на този нов механизъм, за нас в НП ключовият момент е бюджетът. Бюджет, който се определя от решението на гражданите, от солидарността между нациите в Европа. Един бюджет, който показва грижа за хората. По време на Брекзит чувахме непрекъснато посланието искаме си обратно суверенитета, но сега виждаме, че се търсят решения на европейско ниво – много е важно обаче не Брюксел като някаква външна сила да взима решенията, а хората да знаят, че тези, които ги представляват, ги вземат от тяхно име, да кажат моят евродепутат работи по тази тема. Европейската комисия беше дала своето обещание, сега е време обещанията да се изпълняват, не е нужно да водим институционални битки от е, гледната точка на съвета е много важно да имаме една демократична Европа в бъдеще. На второ място, разбира се, хората не мислят колко важни или не са процедурите, за тях е важен резултатът. Следователно, трябва да мислим за солидарността, за тези, които имат най-голяма нужда от нашата помощ и най-вече за младите. През последните 12 години в Европа започна да се оформя едно загубено поколение хора, които са добре образовани, добре подготвени, но нямат никакъв шанс да успеят на пазара на труда. И сега като че ли отново се оформя едно изгубено поколение. Ето защо са необходими инвестиции. Европа трябва да помогне на младите. На трето място трябва да бъдем честни, когато говорим за многогодишната финансова рамка. Това правя и аз. Госпожа Фондерлайн беше много права, когато постави акцента върху бъдещите инвестиции в климата, научните разработки, борбата с рака, днешният проблем коронавируса. Не бива да забравяме и нашите региони и фермери – трябва да бъдем справедливи към всички, защото виждаме, че политиката за селско стопанство, политиката за кохезия са свързани на практика с солидарността. И накрая искам да подчертая, необходимо е да се подготвим и за бъдещи такива ситуации. Едва ли в бъдеще ще успеем да се отървем от всякакви пандемии, никой не може да го обещае, но поне е важно да бъдем много по-добре подготвени, трябва ни гъвкавост, собствени ресурси, да сме готови на решителен отпор в такива ситуации. По време на кризата ни е необходима една обединена Европа. Искаме след кризата всички в Европа да могат да разчитат на възстановяване, всички да могат да разчитат на бъдеще за младите поколения. И също след кризата да видим Европа като един глобален водач. Това може би е моментът на нашето поколение, който е равностойно направеното от Шуман. Ние трябва да бъдем също толкова смели, колкото бяха смели лекарите и сестрите през тези последни седмици. Нека те ни послужат за пример. Благодаря, госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. На първо място искам да благодаря за това, че мога да бъда тук след тези толкова трудни седмици в много от страните. Много от нашите съграждани се простиха с живота си или със свои близки. Сега мнозина са изправени пред страха и неизвестността на бъдещето. Въпреки това парламентът успя да продължи да работи благодарение на усилията на председателя на парламента господин Сасоли, благодарение на солидарността и усилията на всички, които работят в парламента. Мисля, че ние имаме историческа отговорност, защото когато хората мислят, че са оставени да се оправят сами, кой както може, тогава се зараждат национализмите, екстремистите и от това губи демокрацията. Затова са важни решенията, които ще вземем през следващите няколко дни. Какво обаче се случи в съвета? Там министрите като чили само си подаваха един на друг топката. Докато гражданите искат европейска програма за възстановяване с съответния финансов план, който да се вписва в МФР. Сега е ред на комисията, след като съветът най-сетне си свърши работата. Комисията трябва да е амбициозна. Утре ще гласуваме резолюция, която изпраща две послания. На първо място посланието за единство. Този парламент може да надмогне националните различия и да работи за общия интерес – много е важно следователно фонда за възстановяване да се впише в МФР и да подлежи на проверка на Европейския парламент. Парламентът да е равен на съвета. На второ място трябва да бъдем амбициозни. Устойчивостта, кохезията трябва да водят този план за възстановяване – това очаква от нас обществото, това очакват и младите, които не искат тяхното бъдеще да бъде пожертвано. Те искат зелена Европа, един устойчив модел. Това искат от нас. Имаме инициативата промени Европа в социалните медии. Ние също искаме една по-добра Европа, защото вижте, господа и госпожи, Европа не ни принадлежи, тя не е някаква наша собственост. Сега трябва да бъдем по-енергични от всякога, да помагаме на най-слабите да работим с социалния стълб, защото той защитава най-уязвимите, тези, които губят работата си. Трябва да инвестираме и в справедливия цифров преход. Ние настояваме да се отделят поне 2 милиона евро. Знам, че сега е труден момент, но е необходимо да се разчита поне на 2% от брутния национален доход, за да можем чрез заеми и субсидии дългосрочно да рефинансираме това възстановяване. Госпожа Фондерлайн говори и за европейския семестър. Но Европейския семестър трябва да се обвърже с екологичните въпроси, социалните права и устойчивото развитие. Уважаеми колеги, нека научим своите уроци от миналото – Обръщам се към Европейската комисия и към съвета. В този момент имате много важна отговорност и парламентът е готов да ви подкрепи, да работи редом с вас. Но е много важно да се водите от общия интерес, да покажем амбициозност и смелост и кураж. Грация. Президенте Господин Чолс, имате думата. Европа винаги е постигала напредък, когато е намирала решение на кризите, пред които е била изправена. След тази криза няма да е достатъчно просто да се възстанови економиката. Ние ще трябва да мобилизираме нови ресурси и технологии. Не трябва да се връщаме обратно към економиката на 20 век, а по-скоро да изградим нови основи. Трябва да обърнем внимание на секторите околна среда и цифровизация и здравеопазване. Това трябва да бъде в сърцевината на новата економика. Ние трябва да разработим план за онези милиони граждани, които загубиха или губят своите работни места, за фирмите, които имат, изпитват трудности, за претоварените здравни системи и а, секторите като а, транспорта, туризма и селското стопанство. А, планът за възстановяване трябва да бъде и с истинска европейска насоченост, без да се прокарват разделителни линии между юга, и севера, нетни вносители и нетни бенефициенти. Това е план, в който трябва да участват всички граждани. Не става дума само за пари, а за а, обща идея и парламента трябва да бъде гарант за последователността. Ние трябва да се върнем колкото може по-бързо към функциониращата економика, като работим а, с по нови параметри за за една економика, която да преоткрие себе си. Бенефициентите ще трябва да усетят ползата в реалната економика. Економиката е на ръба. Фирмите са на ръба без да имат никаква вина. Също въжи и за безработните. Е, ние трябва ние ще бъдем против всички предложения, които са във вреда на бъдещата МФР. Не става дума само за финансиране на националните бюджети. Става дума за необходимостта от средства за, по новата многодишна финансова рамка, без да се поставя налага натиск върху националните системи. Върховенството на закона е за нашата група не подлежи на преговори. Европа няма да се, не може да се гради възосновата на популизма, а възосновата на реални ресурси, като се защитават системите на върховенството на закона и правосъдието. Ние ще трябва да работим заедно. Това е изборът, който трябва да направим правим. За мен е единственият отговор е да бъдем заедно. Нека да проявим кораж от името на нашите граждани, които, глас... които гласуваха масово преди година и половина. Ние трябва да дадем компетентен отговор в Европейския парламент. Сега е времето да демонстрираме кораж и това, което обещахме в предизборната кампания, сега трябва да се изпълни на практика и на дела. Европа трябва да се основава чрез актове на солидарност, а не а, чрез декларации. Благодаря думата има господин Ван Дендрише. Господин председател, по време на Чернобил Съветския съюз от отрече отговорността, като преди това се опита да скрие фактите. Виждаме и сега до колко сме зависими. Всъщност ние трябваше да се молим за защитни средства. Китай постигна своето економическо положение до голяма степен чрез наивността на европейските партньори. Дефицитът с Китай възлиза на повече от милиард евро. На повече от 100 милиарда евро и това ни изправя пред опасността да сме жертва на комунистическата диктатура. Ние трябва да защитаваме а, своите стратегически сектори от а, китайската а, наивност. Ние не бива да допускаме Китай да има могъщество, да не допускаме обикновените хора да плащат цената на тази криза. Ние трябва да защитаваме своите фирми, като налагаме данъци върху. Нека да налагаме данъци върху вноса от Китай. Следващият оратор е господин Ламберт. Скъпи колеги, от три месеца нашите медицински сестри, лекари, санитари, касиери, чистачи, доставчици и така нататък и учители, разбира се, рискуват живота си, за да гарантират нашия живот. От три месеца европейските граждани всъщност проявяват огромна солидарност, помагат на възрастните хора, на изолираните, произвеждат маски, гледат децата на други хора. От три месеца нашите граждани поемат своята отговорност. Обаче те стават вече нетърпеливи, имат право право. Какво правят европейските лидери, се питат. Чух господин Мишел, наистина радвам се, че вие казахте, че нуждаем от европейски а, отговор. Каква е обаче реалността? Като погледнем а, действията на европейските държавни правителствени ръководители, виждаме, че всъщност а, те се бавят, отлагат и всеки си остава в собствената логика. От 10 години хората говорят доста поучително за солидарността сякаш държавите членки са разделени на два лагера. На тези на, лагера на праведните и лагера на грешниците. Разбира се. Естествено, че а, политиката а, в Гърция, Италия и Испания не винаги е, е била безупречна, обаче какво а, да кажем за Нидерландия и, а, и Швеция? Те също не са безгрешни. Да не говорим пък за Германия, която с ногти и зъби защитаваше а, автомобилния сектор, който а, мамеше както си знаеше. И банковия надзор е, окръг в Скандинавия именно подпомогна а, е, прането на пари. Нека да говорим честно за Европа. Безспорно, в рамките на Европейския съюз всички държави членки има какво да се, да се опрекнат. Тоест, нека да оставим този, тези поучителни приказки. Защото а, Европейският съюз, който е създаден от 70, а, преди 70 години, а, се базира на солидарността. Това е нашият, нашият общ интерес. И именно за да създадем а, за дълго време в нашите граждани, и а, а, ние трябва да направим нещо друго ние съвместно трябва да създадем, да финансираме и да изпълним нашата стратегия за економическо прегрупиране. Тоест, принципът е много ясен. Всеки според капацитета му и всеки според потребностите му. И именно общите заеми могат да финансират тази огромна задача, като държавите членки след това ще възвърнат, разбира се, тези суми. Ако ние а, се провалим сега, то разбира се, това ще се отрази а, върху валутния съюз, както и върху Европейския съюз. Тоест, вие сега, европейските лидери, трябва да свършите своята задача. Вие трябва да бъдете на висотата на това историческо предизвикателство. В противен случай няма да ви простим. Благодаря ви. Благодаря, господин Ламберт. Думата има господин Ван Овертфелд от името на ЕКР. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господ... госпожи и господа председатели. Поглеждайки назад през последните няколко седмици, не мога да кажа, че Европа прояви много последователност. Разбира се, можем да компенсираме това със своите действия по плана за възстановяване. Утре в парламента по плана за възстановяване ще приемем текста, който излага нашите условия. Моята група ще го подкрепи. Става дума за много пари, това е естествено. Мащабите, сериозността на кризата предполагат съответен бюджетен отговор. Но дали не забравяме нещата, които не струват пари, но пък имат голямо значение в борбата срещу пандемията? Някои от тях бяха споменати от госпожа Фондер Лайен, която говори за условията на единния пазар. А единния пазар е много важен за възстановяване на економическата дейност. Второ, инвестициите са много важни, както частните, така и публичните. Крайно време е да се откажем от много строгите правила за публичните инвестиции, които дърпат назад економиката. Още нещо, което е много важно, е необходимостта от е, защита частни инвестиционни е, фирми са много активни на пазара и трябва да не допускаме враждебни е, придобивания. Нека да сложим край на несигурността и страха през последните седмици. Това е много важно. Господин Ширдаван има думата сега. Благодаря, господин председател. Не беше толкова лоша речта на, на Филип. Можех да, се, да, го, да го цитирам. Но искам да кажа следното. На кръстопът се намира Европейския съюз. Този курс на постоянни економи, економии всъщност ще ни самоубие. Това солидарно общество от 70 години след декларацията на Шуман, дали ще можем да го запазим? Европейското население чакаше през последните месеци ясен политически сигнал и единство. Какво правят обаче държавите членки? Ами те се карат помежду си, господин Мишел, така е, седмици наред. И тези, които поддържат обществото, тези, които трябва да платят а, цената за това, че всъщност непрекъснато има а, съкръщение, което води, разбира се, до лоша инфраструктура, до лошо заплащане и така нататък. Това са, това са а, нашите служители. Ние не само трябва да им благодарим, ние трябва да създадем по-добри условия на труд и на живот за тях. Тези европейски съвети да, говорят за инструмента за стабилност, няколко милиарда евро и така нататък. Обаче ви питам, госпожо Фондерлайн, а, когато се натрупат задълженията, какво ще се случи? Европейския механизъм за стабилност именно ще доведе до нова криза на дълга. Какво ще направи комисията? отново ще предложи да се а, урежат здравните системи, инвестиции в тях, а, да се урежат пенсиите, а, социалните системи и да се приватизират а, а, държавните институции. Тези ще бъдат ощетени, които и сега изнасят на гърба си цялата криза. И това не означава нищо друго, а само приватизация и съкрещения. Трябва да се спре това защото се нуждаем от инфраструктура. Трябва да се сложи е, край именно на а, а, съкръщенията, защото ние се нуждаем от средства за цифровия преход, както и за зеления пакт. Прекратете, моля ви, с вашите сплетни. Нуждаем се от нов ясен план. Изправени сме пред важен голям въпрос – възстановяването в економиката и социалния живот в Европейския съюз. Комисията, разбира се, получи мандата от съвета, задача, която е доста неблагодарна. Това е, не става въпрос за някаква геометрична задача, напротив, за нещо реално, политическо, именно за взимането на смело решение да се намерят собствени средства – е, като се въведе, например, европейски цифров данък, както и а, европейски данък върху финансовите сделки. И повтарям, именно да се въведе данък за най-богатите. Най-богатите в а, Европа, най-богатите хора, както и най-богатите фирми. Те трябва да участват и да дадат своя принос в това възстановяване. Разбира се, има план е, макар и да не е съвсем ясно как тези средства ще бъдат е, разпределени. Ми стана ясно, е, те ще бъдат давани под формата на кредити или как, защото ако това сте под формата на кредити, това отново ще увеличи задълженията и разбира се ще доведе до нова криза на дълга Важ, нуждаем се от една Европейска централна банка, която е, директно да управлява и да подпомага финансовите въпроси. Нуждаем се обаче за целта отново от смелост и доблест. Европейският съюз се нуждае от солидарност. И моята политическа група е категорична. Ние желаем да поемем по този път на солидарност към всички европейски граждани. Благодаря ви. Благодаря. Господин Касталдо от името на независимите, заповядайте. Благодаря, господин председател. Колеги, ние нямаме време. Когато загубим веднъж времето, не можем да си го върнем. В... Много е важен фонда за възстановяване, но без бързо активиране той ще остане безполезен. Имам... Ние трябва да поясним, госпожо Фондерлайн Лайн, как ще подходите. нези, аз мятам, че държавите, които са най-силно засегнати, трябва да получат помощ. И имаме нужда от нови собствени средства. Данък върху фискалните транзакции. Ние имаме нужда от бързи действия. Вашето решение и липсата на решение ще са решаващи за живота на хората. Егоизмът и преодоляването му ще определи дали ще излезем от кризата. Това е момента на истината. Благодаря и в края на тези изказвания ще помоля господин председателя Шарл Мишел да сподели някои съображения. Благодаря. Съвсем накратко искам да благодаря за това, което ми се каза. Първо, накратко, каквото и да казват критиците, екстремистите, популистите, историята на Европа е показала, че Европейският съюз има своята добавена стойност като права, като свободи, Каквито и демагози да се явяват, гражданите го знаят. На второ място, всички ние виждаме, че се намираме в ключов момент и е отговорност на нашето поколение да бъдем на вис... висота. Не е сега момента да говорим за това каква е легитимността на институциите. Държавите членки са представени всяка седмица. Ние разговаряме и ми се струва, че това трябва да се уважава. А разбира се, комисията трябва да бъде политическия двигател на този европейски дебат. Нека ви уверя от моя страна, аз ще направя максималното, защото тук не става дума за някакви абстрактни битки. Напротив, много са важни темите, Какви са средствата, от които имаме нужда за МФР? Какво трябва да направим, за да има кредити, да има заеми, да има субсидии и да стигнем до европейския гражданин? Как ще успеем с европейския цифров дневен ред? Би трябвало да дадем надежда, да отговорим на очакванията, защото Европа е доказала, че тя има талант, има амбиция и интелигентност и наша отговорност е да се покажем на висота. Благодаря на тези, които протягат ръка към Европейския съвет. Ние всички заедно трябва успешно да се справим с преди. Благодаря, господин mr e president господин председател. От началото на тази криза Европейският съюз помагаше там, където беше нужно здравните работници, лекарите бяха подпомагани, медицинско оборудване, лечение, бяха изпращани на страните, които най-много се нуждаеха от тях. И европейските фондове бяха разпределени по един най-гъвкав начин там, където те бяха нужни най-много. Европейската комисия предложи добри мерки и парламента се съгласи и ги подкрепи. Трябва сега да се подготвим за бъдещето, за да направим, вземем най-добрите движения. Всички европейски институции трябва да се включат. Членовете на Европейския парламент са от всички региони в, в, в Европа. Те са най-близо до гражданите и най-добре познават тяхната ситуация. Затова ние ви казваме, че бихме желали Европейският парламент да бъде включен при създаването на Европейския фонд за а, възстановяване при планирането, приемането и изпълнението на този фонд. По този начин този фонд да се използва по най-добрия начин и навсякъде, където а, Бюджета се предлага от правителството и парламента го а, предлага. Нашите пет а, политически групи, които представляваме мнозинството в този парламент, а, ние а, сме обединени да се подкрепи един амбициозен план, който да представя до заеми, кои, които обаче да не увеличават тежестта върху държавите членки. Тоест идеята е да се приемат подходящи рационални разпощателни планове. Ние сме готови да работим по тази основа и сме готови да работим и да продължим преговорите за бъдещата МФРМ и да не загубим приоритетите, които бяхме определили преди кризата. Благодаря ви. Благодаря на колегата Морисън за минута и половина. Колегата Ертук има думата. Микро. включете микрофона. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, аз най-напред също искам да започна речта си с благодарност към всички лекари, медицински сестри, санитари. И нека да не забравяме, лек, е, да не забравяме родителите. Родителите, които се грижат от месеци за децата си, е, да учат с тях и не всички родители имат е, градина от 500 квадратни метра. Трябва да благодарим на всички тези родители. Социалната дистанция, уважаеми драми, е много-много показа, че наистина трябва да се сближим. Благодаря за целите, госпожо председател, които вие представихте пред нас. Необратим е момента в който държавите членки трябва да инвестират още повече средства защото предизвикателствата ще стават още по-големи. Съжалявам, че господин Мишел ни напусна. Поне минимум 20% трябва да бъдат заделени във всяка една държава членка. И, и днешното време показва колко е важно, че целите, които вие посочихте, трябва да бъдат изпълнени с подходящите инструменти. Вие посочихте цифровизацията, напълно съм съгласен с вас. Нуждаем се от нови инструменти и от инвестиции там, където те са наистина потребни и нужни. Например, изкуственият интелигент и не искам да, да пропусна, разбира се, моята благодарност към Европейската комисия комисия със своите препоръки за постепенно ем, отваряне на границите, за да подпомогнем туризма. И ви пожелавам много успех за напред. Благодаря ви. Благодаря ви. За две минути думата, имата, е, думата има колегата Гарика. Uh, Благодаря господин председател. Ние сме изправени пред пандемията, но и може би най-голямата финансова криза в последно време. Необходимо е да се преборим чрез огромно обществено финансиране – Държавите членки са твърде натоварени за да инвестират. Следователно, решението е на европейско ниво и Европа трябва да създаде този нов план Шуман, ако позволите да го нарека така. Европейският парламент предлага да се представи пакет от 2 трилиона с облигации за възстановяване в здравната сфера, дигитализацията, климата, всички важни сектори за нашите граждани. Но въпросът е как да финансираме един такъв план. Пет от групите в Европейският парламент предлагат на гражданите договорка, а именно ние казваме на гражданите, Разбираме колко ви е трудно. Разбираме колко трудно е да се внася в бюджета. За това би трябвало да се търсят нови собствени ресурси. Например, цифровите компании не допринасят достатъчно в данъчната сфера. Тези, които замърсяват околната среда, също трябва да се включат по-активно. Една такава инвестиция е политически изпълнима. Вие ще се убедите в това още утре, когато гласуваме. Финансово един такъв план е възможен. Нашите граждани имат нужда от добри инвестиции и може да се намерят парите за един такъв финансов инструмент. Преди 70 години господин Робер Шуман каза, ние искаме една конкретна Европа. Ето сега е моментът за такива конкретни стъпки. Благодаря. Благодаря на колегата Гарикано. За минута и половина думата има госпожа Донат. Благодаря, господин председател. Собствените средства на Европейския съюз са всъщност, всъщност идват от държавите членки, чрез ДДС. Новите ресурси ще се сблъскат с съпротивата на, на, на мощни лобита. ЕЦБ не може да финансира бюджета, не могат да се използват собствени средства, които да не доведат до нови данъци. Следващата МФР, това е инструмента върху който трябва да се основава европейската солидарност – ще бъде благоприятно за някои и лошо за някои страни. Някои страни вече финансират своята економика. Инструментите, които се предлагат, могат да разчитат само на кредити, с което ще се увеличи дългата допълнително и това ще бъде лошо за гражданите, които не носят никаква вина. Гражданите днес не могат да работят заради епидемията. Кой ще произвежда, за да се плаща дълговете? Европейския съюз не може да продължава с лозунги без резултати. Ако не се предприемат радикални мерки, в това число и чрез промяна в договорите, Европейския съюз няма да реализира никой от своите цели, даже и най-скромните. Колегата Айкхаут има думата за две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Необходимо Важни са безпредседентни действия. Тази криза не сме я виждали. Нуждаем се обаче от решение. Европа говори за солидарност и за взаимна помощ. И сега, разбира се, а, какво се бъде? Плановете, действията се забавят седмица след седмица и а, всъщност очакванията остават неизпълнени. Къде е планът? пет политически групи от различни политически спектри. Ние ви предлагаме решение, ние се обединихме и това вече това са а, е, различни а, е, членове на парламента. Румъния, Италия, Германия, Испания, Белгия. Ние сме обединени. Ние можем да преодолеем различията си и да намерим решения, които са разумни. Разумни в економическо и политическо естество. Ние предлагаме облигации. Тези облигации могат да финансират възстановяването и трансформацията. Това е много важно. Няма да се върнем към предишния начин на работа, естествено. И тези облигации ще бъдат подплатени с собствени ресурси. И разбира се, те обхващат цялото заплащане. Това е възстановяване. Тези инвестиции нека да бъдат насочени към цифровите сектори, към Зеления пакт. И наистина трябва всъщност да се бъдат обхванати всички наши принципи за равенство между половете. Хората, които са най-бедни, жени, работници, семейства и така нататък. И ние също така казваме, че държавните, правилата за държавни помощи трябва да бъдат съгласувани. А всъщност, а вие казвате, добре, до края на годината могат да бъдат раздавани а, а, държавни помощи, обаче не са поставени никакви равни условия. Това е лош сигнал. Ние желаем да се окрепи новата економика. Благодаря ви. Благодаря на колегата Айкълт. За една минута думата има колегата Фиданца. Президенте. Господин председател, ние сме длъжни да кажем истината. Много предприятията има опасност да затворят. Има опасност от економическа катастрофа. Късно е. А всъщност вие говорите за трилиони, които не съществуват. Пакетът с мерки, предложени от сумисията е недостатъчен и има твърде много условия. И имаме нужда от фонд за възстановяване, имаме нужда той да се реализира веднага, стига с кредит върху кредити, стига с регресивно данъчно облагане. Имаме нужда от повече а, изисквания към онези, които не спазват екологичните ни условия. Не бива да допускаме нашите предприятия да плащат цената. И имаме нужда от Европа, която не повтаря грешките на миналото. Господин председател, благодаря. ние трябва да споменем и решението на, Евро... на Германския конституционен съд, който всъщност на практика не иска да следва решението на Европейския съд. Това е нещо много сериозно. Никой национален съд не може всъщност да приеме диктата на национален съд от друга държава членка. Може би, за да се случи това, ще ни трябва 25 решения от 25 национални съдилища, но това ще бъде началото на края. Европа има нужда от огромен план за възстановяване. Има нужда от една Европейска централна банка, която да е истински европейска. Тя не може да мисли за това какво ще каже Берлин. Необходимо е наистина да имаме предвид, че решението на Германския конституционен съд всъщност ограничава плана за възстановяване. Ние не можем да приемем такова поведение. Необходимо е следователно Европейския съвет – да обяви утре това решение за нищожно, за да може да възтържествува солидарността, така както настояваме в резолюцията ни, която аз ще подкрепя. Е Благодаря на колегата Омачи. За една минута думата има колегата Пучдемон. Благодаря ви. Европейският съюз е подложен на голям риск. Ако не предложи решение, това ще е голям риск за европейските граждани. Това трябва да са економически и социални решения. Ако економиката отслабне, то трябва да бъдат събрани повече ресурси и да се събират данъци. Когато обаче бъдат отслабени човешките права, кой ще плати сметката? човешките права са застрашени като никога до момента. Политическите затворници трябва незабавно да бъдат освободени. Имам предвид Джулиан Асанж, както и каталонските лидери, които се борят за независимост. Amnesty International непрекъснато казва, че Джорджи Кошар и Джорджи Санджас трябва да бъдат освободени. Дали Европейският съюз разполага с план за спасяване на демокрацията която толкова е ощетена. Благодаря. Благодаря на колегата Пуч Демон. Думата има колегата Фербер. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Когато се строи една къща, ние не започваме да преценим какъв ще е цвета на тухлите и на, на циглите, а първо трябва да се а, прецени как ще изглежда къщата и какъв ще бъде фундамента на къщата. Липса ми именно точно това в този дебат, а именно каква е европейската полезна стойност, е, това, което ние можем да направим в допълнение към това, което държавите членки правилно започнаха в самото начало. Защото е, е важно наистина да не си противоречат нашите действия, а да са координирани. Това е първата тема. И втората тема е, на второ място е именно да преценим кои са правилните инструменти за това. Нищо ново не чувам тук. От години говорим за тези неща и не мога да си представя, че като се назначат малко повече данъчни служители, ще се подобри финансирането на Европейския съюз. Нека честни да, честно да работим помежду си. Тоест, трябва всички държави членки да участват. Иначе финансовият фундамент няма да бъде стабилен. И на трето място, скъпи колеги, и в резолюцията тук става въпрос именно как бързо да се съберат а, средства, които да бъдат безусловно представени на държавите членки. Не смятам, че това е правилното решение. Скъпи колеги, правим дупка в бъчвата, която не можем никога да запушим. Трябва тематично да подходим. Благодаря ви. Това е правилният път за бъдещето. Благодаря ви за минута и половина колегата Рубиал има думата. Много благодаря, господин председател. Наистина, работата по тази резолюция беше едно предизвикателство, но стигнахме до съгласие и искам да благодаря за конструктивния дух на всички, които преговаряха, защото имахме една обща цел, а именно да работим за човешкото достоинство. Тази резолюция е кратка, което също е предизвикателство, но посланието е много ясно. Първо послание към съвета. Пет от групите в Европейския парламент стигнаха до съгласие, следователно съвета трябва да последва решението им. Не се страхувайте да предложите масово мобилизиране на обществени средства. Необходима ни е една здрава рамка, за да инвестираме масивно в бъдещето. Ние наистина имаме предвид трилиони евро, за да можем да преобразим обществото и също така да имаме друга данъчна политика. Само това е правилния път. Всичко това е важно, но още по-важно е да се справим добре, защото имаме само една единствена възможност. Ние не можем да забравим кое е най-важното заради това, че ситуацията изисква неотложни отговори. Знаем, че сега сме в криза, знаем какво предшестваше кризата, не бива да се повтарят грешките. Трябва да спасим хората. За това става дума да спасим хората. Благодаря на колегата Рубял. За две минути има думата Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Във връзка с предложението на комисията, Искам да кажа следното. Миналия месец Европейския парламент прие с голямо мнозинство резолюция в отговор на кризата с коронавирус. Ние поехме своята отговорност. За нас солидарността е незаобиколимо условие за да бъде Европейския съюз на висотата на проблемите. Тази солидарност е задължителна в тази зала. Аз изразих своето удовлетворение от качеството на резолюцията, защото парламентът успя да се вслуша в европейските граждани. Защото този текст ни предлага ключовото решение. И Европа се основава на принципа на солидарност и Европейския съвет е съгласен с това. Нека да ви напомня думите на Робер Шуман. Европа се основава на солидарността, но става дума за фактическа солидарност. Фактическата солидарност означава да бъдат подкрепени държавите членки, които са пострадали най-много от коронавируса, независимо от становището на националните съдилища. Фактическата солидарност е план за възстановяване и преход, който е на висотата на очакванията. Е, облигации за възстановяване, зелено, зелен пакт, европейски е, суверенитет. Е, фактическата солидарност са новите собствени ресурси, а не финансово, финансово магиосничество. Да, и се обръщам се към съвета и комисията, не допускайте ръката, ръката ви да трепери. Европейският парламент е наясно с това, че проблемите не са прости, че има нужда от работа. Знаем обаче също така, че историята е суров съдя и много често за нея слабостта е равносилна на предателство. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, ако кризата ни показа нещо, то това е, че Европейският съюз не, не може да управлява кризите добре. Рисковите области бяха ограничени и това беше голямо предизвикателство всъщност за местните власти на самоуправление. И мисля, че солидарност беше проявена между регионите. Сега обаче трябва да се справим с тези всеобхватни последствия от кризата. И разбира се, желанията на хората за парите, как ще се разпределят те, са много големи. Тук става въпрос за увеличаване на средствата за на БВП, е, собствените ресурси не с 30, а с 100%, 100%. Това обаче не е решение. Това автоматично ще увеличи дълговете. И това ще бъде в тежест на нашите деца. Да, госпожа Фондерлайн спомена този а, проблем. Ако желаете да увеличите дълговете на нашите деца, то а, трябва да бъдат избегнати европейските облигации и трябва да направим така, че децата ни отново да тръгнат на училище. Благодаря на колегата Ку за една минута. Колег... Думата има колегата Андресен. Благодаря ви. Това е най-голямата економическа криза след Втората световна война. Милиона европейски граждани се страхуват за бъдещето си, губят работата си, обедняват или се разболяват. Корона а, засяга хората по различен начин. Най-тежко засегнати са слабите хора. Южна Европа е по-силно засегната, отколкото Северна Европа. Всички обаче ще загубим, ако не вземем смели решения. Затова е важно тук в парламента ние да покажем, че можем да се обединим и именно тази резолюция да бъде подкрепена от мнозинството. 2 милиарда са необходими. Нуждаем се от повече инвестиции, а не от програми за економии. Да не мислим за приватизация, да инвестираме повече в здравните системи и наистина да и създадем справедлива екологична инфраструктура. Затова апелирам към госпожа фон Лайен. Моля ви, не намирайте краткосрочно решение само за, за две години. Сега да се раздават парите, а след това да стягаме колана. Благодаря ви. Благодаря на колегата. Андерсен, колегата Шонка има думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Драмата на тази пандемия парадоксално може да ни помогне, може да ни потикне към размисъл за това как да преодолеем недостатъците на Европейския съюз, като например борба срещу неплащането на данъци. Също така трябва да обмислим въпроса с държавната помощ. Има огромни различия между държавите членки, което вреди на пазара. Трябва да, се, трябва да премахнем данъчните обежища и всички видове бюджетни отстъпки, тъй като това е сериозен източник на постъпления. Също така и имаме възможността да предлагаме безвъзмезни средства и кредити, но да не забравяме за кохезията, транспортния сектор, малките и средни предприятия и селското стопанство. Това, те, те са се в основата на а, успеха на прехода. Благодаря ви. Преди 70 години Шуман каза, че Европа ще бъде създадена благодарение на конкретни постижения. На първо място солидарност, но солидарност на практика. И тези думи са по-актуални от всякога ние се намираме в много важен момент и сега трябва да изберем солидарността, иначе ще изгубим всичко, създадено през последните 70 години. Не бива националните интереси да се налагат, не бива економическите интереси да водят или закона на най-силния ние трябва да отговорим на кризата с един щедър план за възстановяване, да помогнем на тези, които имат нужда от помощ и то в най-голяма степен – да разчитаме и на собствени ресурси на Европейския съюз, за да не бъде всичко решавано от най-богатите държави членки. И накрая искаме истинска демокрация с участие на Европейския парламент, в решенията по този план. Една минута госпожа Бегин има думата. Благодаря, господин председател, колеги. Фонда за възстановяване ще бъде отрешаващо значение за възстановяването. Този фонд трябва да може да емитира облигации, да се финансира на пазарите и да разчита на минимум 1500 до 2000 милиарди евро, но да функционира в полза на европейските предприятия, не само да емитира кредити. Европейският бюджет трябва да се използва като гарант и за подкрепа на фонда, така както и европейските данъци върху финансовите операции и върху големите предприятия, но трябва да се намери споразумение, за да може фонда да се активира веднага, без да чакаме дълги преговори. И ако не всички искат да дадат своя принос, искам да напомня, че могат да се, да се използват финансиране от страните, през, кои, които през последните години регистрираха прекомерен излишък, независимо от правилата на Европейския съюз. Историята ни на Европа ни показва, че всяка криза може да се превърне във възможност, ако се управлява правилно. Днес, 70 години от декларацията на Шумен, имаме възможността, задължението и най-вече честа да излезем с отговор, който да е безпредседентен за всички граждани в една дума и да обедини Европа. Нека да покажем на света какво можем да направим всички заедно. Благодаря. Благодаря ви за минута и половина. Думата има госпожа Нибляр, господия, благодаря господин председател, скъпа, госпожо председател, скъпи колеги. Последствията от корона кризата са историческо предизвикателство и новият европейски бюджет, както и възстанов... плана за възстановяване трябва да има това предвид. Ще направя, ще спра на три въпроса. Първо, с оглед на кризата, не бива да забравяме и бъдещето след корона приоритетите, инвестициите в цифровизация, научни изследвания, иновации по отношение на Зеления пакт трябва да бъдат заложени в новия бюджет. Не заради корона, а именно с, с корона. Второ, фонда, фонда за възстановяване трябва да бъде свързан с а, новата бюджетна рамка, но да не се използва обаче от държавните членки за запълване на бюджетния дефицит. Средствата трябва да бъдат използвани за економическо възстановяване. И трябва да се води отчет за това. И трето, за да се гарантира всичко това, се нуждаем от прозрачност и а, от демократично а, участие на парламента. Разбирам вашата идея. В кризисна ситуация трябва да се взимат бързо решения и да се действа бързо. Въпреки това смятам, че е, именно в такава една ситуация още по-важно, че когато се говори за такива огромни суми, ние се нуждаем от демократично взимане на решение и съответно от парламентарен надзор при разходването на средствата. Затова апелирам към комисията и съвета да предоставите съответната роля за участие на Европейския парламент в този процес. Благодаря на колегата Ниблун Господин Фернандес има думата. Много благодаря, господин председател. Европейската комисия трябваше на 16 май да представи предложение по МФР и то да се разглежда във връзка с плана за възстановяване в Европейския парламент, но комисията не го направи. Едни казват, е, че сигурно няма да има официално предложение до края на месеца. Това е абсолютно неприемливо. Европейският парламент почти с единодушие прие резолюция, с която настоява за бърз и солидарен отговор на кризата, за стратегия за възстановяване с поне два трилиона евро за преки трансференции към държавите членки. Същевременно комисията трябваше вече да е готова с предложение, но вместо това тя ни представя някакви фантасмагорични умножители като решение. Искам да помоля Европейската комисия да не чака съветът да излезе с предложение. Би трябвало да се преговаря на по-късен етап с съвета. Трябва да се работи с парламента. Благодаря. Благодаря ви, колегата Фернандес. За две минути думата има господин Фехровстад. Uh, Благодаря, господин председател. След изказването на госпожа фон дер Лайен, виждам, че нещата ще текат по обичайния ред. Надявам се да съм, да, съм, да бъркам. Запознах се само с първия документ, издаден от комисията. Това е раб, обичайната работа. Всичко се умножава. 45. 45. Дори в новия а, завет а, Исус е, не е, имал, не е било възможно да увеличи е, рибите 45 е, пъти. Но комисията го прави. И това е типично за тази бюрокрация. Така работи тази бюрокрация. И госпожа фон обясни как именно ще го направим. Това ще увеличим, разбира се, парите и ще се увеличат гаранцията държавите членки. Ами всички държави членки ще бъдат в дефицит. Всички държави членки ще бъдат задължняли. Не можете просто да увеличите националния принос на държавите членки в бюджета и да искате повече гаранции за бъдеще. Ние се нуждаем от нов ново пространство, т.е. от нова бюджетна линия, а именно това са собствените ресурси. Това не е нищо ново. Финансирането на Европейския съюз винаги трябва да се изхожда именно от тези собствени ресурси. Именно и посредством ДДС, от митата, такси върху цифровия данък, замърсяването и така нататък. Това е дебат, който започна през 80-те години с Маргарет Тачер – това са нормалните демократични принципи на финансиране. Значи, трябва да се сложи край на националните а, е, вноски за държавите членки. Така че, господин председател, е, проблемът не е толкова именно къде ще се разходят средствата. Те ще се разходят много лесно. По-важният проблем е именно как ще се съберат тези средства. И господин Шефкович, утре в насрещата ще ви питам за нови решения, както ние ги предлагаме в нашата резолюция. Благодаря на господин Ферховстат. Една минута и половина. Господин Риналди има дума. Благодаря, господин председател. От гръмко обявените инструменти от Европейския съюз за борба срещу економическото отражение на пандемията е единствената мишка, която планината успя да роди е Европейския механизъм за стабилност, крайно недостатъчен и, може да се, и той може да се използва само за целите на здравеопазването. И освен това е свързан с, с системата за ранно предупреждение на меморандума на Еврогрупата от 8 май. А, гръмко обявения фонд за възстановяване а, все още не знаем нищо. Дали става дума за финансиране и за гаранциите от бюджета на Европейския съюз, или ще дойдат на 29 април. Заместник председателката Йорова декларира, че 1 януари 2021 година е много амбициозна дата, за да влезе той в действие. Даже и за фонда за възстановяване ще се използва метода за финансовия лост, предложен от Юнкер през 2014 година за фамозния му план е, от, е, за 300 милиарда евро, който никога не видя дневна светлина. Фонда за възстановяване е, ще бъде само лошо копие на механизма за стабилност. Докато се говори за финансовите инструменти и се губи ценно време, предприятията и гражданите на Европа са на колене. Ние сме в ситуация на която прилича на война, само че продължават да се търсят инструменти в договорите, които са замислени в мирно време. скъпи колеги, тук става въпрос също и за политически въпрос, а не само за а, средства финансови. Имайки предвид тази пандемия, Европа се показа, че е политически безсилна. Не може просто а, да предлагаме една сума, която да бъде безочетна. Ние наистина трябва да засилим нашите демократични права. И освен това, при всички случаи трябва да работим за намиране на собствени ресурси, за да може политиката да се справи с тези предизвикателства. Не само пандемията, но и социалната криза, и цифровизацията и климатичните изменения. Нуждаем се от собствени ресурси, които да бъдат заложени в плана за възстановяване. Именно за целта се нуждаем от финансов данък, данък върху финансовите сделки, цифров данък и така нататък. Тоест, това ще бъдат средствата, които ще помогнат а, един а, справедлив преход, а именно собствените ресурси е нашият отговор. Благодаря на колегата Кормо. Думата има за една минута Джамбаски. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. За всички е ясно, че кризата с китайския вирус ще трябва да преструктурира многодишната финансова рамка. Но моето мнение и мнението на моята група е че това преструктуриране трябва да бъде за сметка на данъкоплатеца. виждам много неразумни идеи вдигане на данъци нови данъци нови облагания нова бюрокрация. не отговорът трябва да бъде точно обратният уважаеми господин комисар. и именно отговорът трябва да бъде в съкращаването на бюрокрацията и на европейското и националното ниво виждаме много неразумни е, предложения продължават исканията за зелени сделки за пакета за мобилност все инициативи които ще унищожат стотици хиляди работни места в централна и източна европа. всъщност със зелената сделка директно се работи за китайски интерес деиндустриализация на европа и преместване на производството в китай а това трябва да бъде точно обратният процес който трябва да преследваме в момента. максимално трябва да се облекчат гражданите и да се работи за подкрепа на дребния и на средния бизнес а не за неразумни и безумни идеи като зелената сделка в заключение не виждам защо се срамувате да потърсите отговорност и сметка от китай и неговата отговорност за разпространението на тази пандемия. благодаря за вниманието. Благодаря на колегата Джебаски. Колегата Потенга има думата. Eh, er er е, да, благодаря е, има нужда от пари, но някой трябва да ги е, плати. Само, че имаме, има какво да кажем е, като благоприятни условия. Има много богати хора, които държат парите си в данъчни убежища и има френски милиардери, които да разполагат с 50-70 милиарда. Има милиардери, които имат дял в Луфтханза и разполагат с 10 милиарда. има пари, нека да наложим корона данък върху Свръх богатите, за да това ще бъде важно за предприятията и за работещите в Европа. Какво още чакаме? Колегата Комини Оливерис има думата. Ah, merci, Monsieur le Président. Excuse-moi. Благодаря, господин председател. не говорим за многогодишната финансова рамка, така както го правихме и преди няколко месеца. Но новият бюджет вече няма да е само бюджета на Европейската комисия. Това ще са ресурси за възстановяването облигации, които трябва да са европейски облигации за финансиране на този фонд. Следователно, бюджетът трябва да бъде гигантска стъпка. Необходимо е да се заложат минимални проценти от брутния национален доход в повече. Необходимо е да се отговори на обстоятелствата – и така стигаме до по-големия дебат. Как може Европейската комисия да представи един такъв мащабен бюджет, без да предвиди собствени ресурси? Много от колегите го споменаха днес. Необходимо е да има собствени ресурси да помислим за някакъв общ данък, общо митническо облагане. Трябва да се борим с несправедливостите. Не може да се разчита само на данъчно облагане в някои от държавите. Кризата всъщност ни води до един много важен дебат, а именно дебата за европейска данъчна система. И това е дебат, който трябва да започне в Европейския парламент. Съветът няма да го започне сега или никога. За 1,5 минути, колеги Дели. Е, Благодаря, господин председател. Първо ще Нашият отговор на кризата е, трябва да бъде е, фонд, който да е достатъчно амбициозен е, с оглед на това, че потребностите са огромни. Комисията трябва да играе важна роля. Политиката за кохезия трябва да се подсили. Това е изключително важен инструмент на Европейския съюз. Трябва да се гарантират е, прозрачността на тези фондове. Аз като унгарски депутат е, ще следя внимателно за справедливото разпределение на фондовете и политиката за сближаването спомогна за съкръщаване на различията между държавите. и Унгария постигна растеж от 5%, създаде много работни места и се надявам, че новите решения няма да застрашат това не бива да допускаме морална опасност във връзка с бюджета. Целта трябва да бъде всички държави членки да бъдат подпомогнати в съответствие с потребностите си. Благодаря, господин председател. Какви са заключенията, които трябва да извлечим? Първо, помощ за всички. Проблемите на една страна са проблеми за всички страни. Не е време всеки да се обръща към себе си. Всяка страна трябва да може а, да излезе от а, кризата. На второ място имаме нужда от възстановяване, а, в което да бъде устойчиво всяка инвестиция от фонда не трябва да се, трябва да се използва по разумен и устойчив начин. И също така трябва да се сложи край на укриването на данъците в Европейския съюз. Е, трябва да, да очакваме участие на най-големите предприятия. Ето това са трите е, стълба, върху които трябва да се основава нашата реакция. Господин председател, скъпи колеги, важно е да намерим общ европейски отговор на тази криза. За целта се нуждаем от силен европейски бюджет. И трябва да бъдем, между впрочем, доста внимателни а, бюджетът да бъде укрепен и всъщност програмите, съответните програми да бъдат укрепени, а не всички средства да отидат а, в а, фонда за възстановяване. Вие предлагате огромни суми. Важно е къде ще бъдат разходени. Виждаме в криза, тази криза, колко много ни помага цифровизацията. Ставаме по-силни чрез нея. Затова се нуждаем от инвестиции в цифровизацията, за да излезем по-конкурентни способни от кризата. Не вярвам обаче, че новите данъци ще ни помогнат, именно защото ам, тази криза а, показа това цифровия данък ще покаже, че американците, гневния Тръмп, ще отговорят с протести. Няма да ни това ще бъде в наш щърп. Тоест, нуждаем се от бюджет, който е, е, насочен към бъдещето и дава средства само на тези, които спазват правовата държава. Благодаря на колегата Кьорнан. Една минута думата има господин Мариани. Благодаря април 2020 година видяхме смъртта в Европа, в Ломбардия, в Италия, в Франция, в Белгия. Всички плачеха. Същевременно съветът беше представен от Шарл Мишел, който тук ни каза, че е много доволен от пътната карта за възстановяване, въпреки опасността от крайна бедност, от безработица, при липса на сериозен план за възстановяване 100 милиарда със сигурност не отговарят на това, което се прави по други места. Ние чакаме ясна програма от комисията, конкретни фондове. Същевременно знаем, че методът на бюрокрацията винаги пречи и в крайна сметка никога няма да имаме достатъчна гъвкавост, защото Европейският съюз се е превърнал в една технокрация. Благодаря на колегата Мариани. Колегата Хан има думата за една минута. Скъпи колеги, планост за възстановяване от кризата коронавируса. Не става въпрос да се прибегне към стари структури. Става въпрос много внимателно и а, дълновидно да действаме. Нуждаем се именно от точно такъв план за възстановяване. Тоест, основата трябва да бъде зеления пакт. И виждаме, че тук става въпрос не за големите автомобилни концерни и авиокомпании, тук става въпрос за многобройните малки и средни предприятия. Това е момента сега. Те да бъдат подпомогнати и да, да се инвестира в енергийна ефективност. Нуждаем се от индустриална стратегия, която се стреми към въглеродонеутрално економика и общества. И така че нуждаем от фонд за справедлив преход трябва правилно да бъдат определени условията за разпределението на средствата, защото се нуждаем от една конкурентно способна Европа и тогава ние ще бъдем печеливши от кризата. Благодаря на колегата Хан. Думата има за една а, минута колегата Куджмик. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, аз ще се спра на четири точки – първо искам да посоча, че ние трябва да продължим политиката на сближаване, тъй като тя в най-голяма степен успява да преодолее различията между регионите и страните. Второ, общата сълскостопанска политика и нашите фермери успяха да ни осигурят продоволствена сигурност по време на кризата, така че ние трябва да продължим да подпомагаме селското стопанство и да им осигурим повече средства. На трето място, Фонда за възстановяване трябва да се основава на субсидии, а не на кредити, защото днес много страни, особено в Южна Европа, просто не могат да поемат допълнителни кредити и дългове. И на четвърто място приветстваме идеята за държавната помощ в нашите страни. Тази помощ обаче е силно диференцирана и силно изкривена, което е проблем за вътрешния пазар. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, преди 70 години Робер Шуман даде тласък на Европейския съюз, но днес врагът пред нас е един вирус и всички ние реагираме по различен начин, но е важно това, което научихме. Ние всички сме заедно. Ние можем да надмогнем идеологическите и физически граници. Трябва да направим това, което се очаква от нас. Да има единство, а не разделение. Това е нашето послание към съвета. Защото милиони загубиха своите близки, милиони ще останат без работа, страдат маките и средни предприятия. Растежа в Европа. За това ние трябва да сме сигурни, че нашата резолюция обхваща всички европейци. Трябва да сме отговорни в използването на ресурсите, защото никой не бива да бъде изоставен. Ние трябва да се погрижим за всички. Плана за възстановяване трябва да изправи Европа пред една нова реалност, реалността на 21 век. Нека отново да имаме индустриализация в Европа, нека развиваме дигиталната економика, зелената економика, туризма, собствени здравни грижи и изделия. Необходимо е гражданите отново да се чувстват горди, че са европейци, да чувстват, че Европа ги защитава. Това го направи Шуман преди 70 години и ние трябва да го направим. На колегата Монцерат, колегата Бенифей има думата за една минута. Микрофон за оратора. този път Европейския съюз не, во, не, не води дълги преговори, предприе бързи мерки, за да помогне на всички държави членки, за да победят колкото може по-бързо вируса. Сега имаме нужда от нови мерки, а, свързани с възстановяването, с. А, план за COVID облигации ще кажем, покажем ясно, че Европа иска да бъде обединено в своите ценности. Ако плана дойде твърде късно, ако не дойде през следващите месеци, ако не успее да мобилизира стотици милиарда страните, които имат нужда от това, ще загубим не само солидарността, ще загубим общото си бъдеще, защото никой, повтарям, никой не може да спечели, ако се срине вътрешния пазар, ако само някои страни успеят да помагат на своята економика, а други да са блокирани. Ето защо само един можем да намерим пътя напред, без да изневеряваме на принципите, на които се основа. Благодаря на колегата Пинифей. За една минута думата шас... има колегата Шастел. Господин председател, скъпи колеги, Европейският паралел, парламент трябва активно да участва в процеса за изготвяне на социално-економическото възстановяване, както и преговорите за МФР, имайки предвид тази огромна економическа криза. Европейският многогодишен бюджет трябва да бъде амбициозен, надежден и солидарен. За целта той трябва да включва нови собствени ресурси и съответно да предвиди много инвестиции, които да бъдат общи. И това, разбира се, трябва да бъде финансирано с свежи пари, като, например, облигации, които да бъдат гарантирани от европейския бюджет и по този начин да се гарантира един справедлив преход между кредити и субсидии тази криза ни кара да търсим нови решения, економическо естество и да гарантираме по този начин нашите стратегически интереси. Ние трябва да обърнем поглед към цифровизацията, иновациите и стратегическите а, сектори и много важно за Европейския съюз да създаде устойчива, силна и солидарна Европа. Благодаря на колегата Шастел. За минута и половина думата има колегата Товалиери. Благодаря. Като италянка съм много разочарована от мерките, предложени от Европа за економическите последици на епидемията. Те са е, рисковани за нашата страна, която е сред нетните вносители на Съюза по плана за възстановяване и по условията няма сигурност. За европейския бюджет знаем само, че тези средства няма да дойдат до до година, когато ще е твърде късно. Имаме нужда от средства незабавно и не под формата на кредити, защото кредитите които не могат да се възстановят, не е солидарност, а чисто опортюнизъм. Имам предвид механизма за стабилност. Предвиждате условия. Има нужда от двуседмична съгласа за еврогрупата. И Европа ще трябва да възстановява 4 милиарда на година. Казвате, че това не е така, само че италианците вече не вярват на Европейския съюз. Ние не искаме след няколко години нов председател на комисията ще дойде да ни се извинява за, за бюджетните економии, от които пострадаха нашите гръцки приятели. Благодаря, колегата Ордасун. Благодаря, господин председател. Европа се намира в исторически момент. Или ще се справим с пандемията, или ще станем абсолютно ненужни. Не бива да хвърляме зад борда европейския проект. Не е сега момента също така да разпаваме страстите между различните държави, да кажем, че едните са добродетелни, а другите непрекъснато бъркат. Този път ние наистина искаме 2 трилиона евро за фонд за възстановяване. Не искаме да натоварваме съкровищниците на държавите членки. Необходим ни е точно такъв инструмент – Чухме какво каза Европейската комисия днес, но това не беше никакво обяснение. Тук се разчита на частни средства, които ще бъдат привлечени с някакви магически големи умножители. Това няма да се случи. Благодаря. Благодаря за една минута колегата Ройсен. Благодаря, господин председател. С резолюцията за МФР и плана за възстановяване не мога да се съглася. Да, в кризата с коронавируса без съмнение има нужда от солидарност. Кохезионните фондове трябва да се използват и структурират по друг начин. Но това, което ни се предлага, отива много по-далеч. Огромно увеличение на бюджета, нови европейски данъци, държавни дългове, които Европейския съюз ще поеме от държавите членки. Това е преминаване към трансферен съюз, при който няма да има никакъв баланс при разпределението на приходите и разходите между държавите членки. Междувременно заради еврото ние се отказахме от най-важния инструмент за економически възстановяване, именно девалвацията на националната валута. В някои случаи може би е по-добре да се обърнем към собствената национална валута. Само, че за това е необходим готов план. Призовавам комисията да обмисли този въпрос. При всички случаи това ми се струва много по-разимно от направеното предложение. Благодаря за вниманието. Благодаря на колегата Ройсън. Колегата Белами има думата. Господин председател, всяка една криза носи нещо важно и което може да ни покаже. И какво може да се научи Европейският съюз от този опит? А именно, че ние не сме толкова силни и трябва да, да реагираме бързо, да намерим нови начини за солидарност. И сега обсъждаме, разбира се, фонда за възстановяване европейския бюджет. Много а, големи приказки чухме тук, големи цифри. Обаче действително дали се а, очаква този план? Как може да отговорим на този, а, роз, тези конкретни въпроси? Ясно е, че бързо трябва да реагираме и че а, трябва да разбира се от време на време да говорим за МФР. Обаче планът за възстановяване е спешен. Как можем всъщност да предвидим един такъв дългосрочен план за 7 години, когато се намираме в такава тежка криза, скъпи колеги? за да създадем утре един стабилен и устойчив Европейски съюз. Това е голямото предизвикателство. Не трябва да го забравяме. Да създадем Европа, в която ние да произвеждаме отново. Да създадем Европа, и а, за да могат европейските страни да, да дадат маски на своите медицински сестри. Това е просто и това са големите предизвикателства за бъдеще и се надявам, че ние ще отговорим, ще бъдем на висотата да се справим с това предизвикателство. Благодаря на колегата Белами. Колегата Ван Премт има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Нещо, което ме порази в тази извънредна криза е огромната солидарност и готовността за оказване на помощ на, на другите. Тази солидарност трябва да намери отражение и в плана за възстановяване. Солидарността означава да обърнеш внимание и на екологичната и социална справедливост. Тоест усилията ни трябва да са насочени към Европейския зелен пакт и стълба на социалните права. Втори аспект на солидарността е огромният план за инвестиции, инвестиции, които трябва да бъдат, който да се финансира, може би, от, от корона облигации, но при всички случаи да бъде справедлив. Благодаря ви. През последните няколко месеца непрекъснато говорим за европейската солидарност. Но при всяка поредна криза ние говорим за солидарността и като че ли започваме от нулата, като че ли нищо не сме научили. Какво се случва всъщност? В крайна сметка виждаме, че ние имаме нужда от много по-големи суми за инвестиране. Трябва да се помисли как да се внася в Фонда за солидарност. Тези вноски трябва да бъдат пропорционални. Също така в бъдеще трябва да знаем, че разчитаме на достатъчно ресурси и достатъчно гаранции, така че да можем да се възстановяваме при такива кризи. Благодаря на колегата Торец. Думата Оливие. Колегата има, думата има колегата Оливие. Благодаря ви. Искам да разбия едно табу тук, в, в този, а именно Конституцията на Германия, прията на 5 май. Всъщност е подпомагана от европейски средства. Тук трябва да се вземе много важно решение. Това решение е обаче е по-скоро като ултиматум. Това е нещо типично за Германия. И разбира се, Германия се смята като един боец за справедливост. Ние не сме федерална държава. Ние сме национални държави, които трябва да запазим собствения суверенитет. Трябва, разбира се, да се запазят и националните права, а не да се налага върху тях европейското право. По този начин не бива да действа е, Европейския съюз, тъй като това наблюдаваме във външната политика спрямо Косово и други държави членки. И разбира се, трябва да бъде много внимателни, господин председател. Благодаря на колегата Оливие. За една минута думата има госпожа Гейза. Благодаря, господин председател. Колеги, приветствам факта, че европейските институции полагат безпроцедентни усилия да превърнат кризата във възможност и най-засегнатите страни да и получат добър шанс за възстановяване на економиката. Само, че ние не, съз... ние не създаваме възможности за тази половина на човечеството, която е най-засегната, именно жените. Те работят в сектори, които бяха най... които пострадаха. Когато говорим за новите сектори, да, вярно, те заслужават инвестиции. Освен това, да имаме предвид, че жените полагат неплатен труд, за да се грижат за децата си. И затова, госпожо председател, жените гледат към вас, те се организират. Направете така, че фонда за възстановяването ще осигури а, приходи и за жените, и за мъжете. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа. Някои колеги казаха, че се намираме в исторически момент. Аз бих добавила, това е последния възможен момент, в който можем да докажем, че идеите на Шуман са били смислени. Ние трябва да помагаме на гражданите сега, в този момент, защото пандемията се е разразия сега. Ние не можем да отлагаме и да кажем, ще ви помогнем след някоя и друга година. Не. Как да кажем нещо такова на хората в предградията на Париж, които нямат достатъчно храна? как да го кажем на хората, които работят при толкова лоши договори, че сега са първите изхвърлени на улицата. Ние трябва да помагаме на гражданите, да разчитаме на този бюджет. Това е солидарността, която очакваме. Всичко друго трябва да се почини, да се почини на гражданина. И моля ви, не дейте да искате повече пари от държавите членки. Трябва ни собствен ресурс. Благодаря ви. Колегата Спираки има думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин заместник-председател Шефкович. Госпожа фон дер Лайен представи новия фонд за възстановяване. Става въпрос за инвестиционен фонд възоснова на Зеления пакт и средствата ще бъдат разпределени в зависимост от нуждите на държавите членки. Тя ни представи един нов инструмент. Малко късничко го а, представи, но този инструмент не бива да доведе до ново задлъжняване, като например в родината ми Гърция, тъй като цялото това задължняване от него страда а, цялото население. Ние именно загубихме 10% от нашия БВП. А, трябва да се предоставят субсидии и това, между прочим, подчертаваме в а, а, резолюцията, която беше подкрепена от голямо мнозинство. Ние предлагаме и други инструменти. Повече средства да бъдат заделени за а, Европейската централна банка, да бъдат предвидени ниски лихви в фонда за инвестиции и да се отчетат а, потребностите на съответните национални здравни системи. Това предизвикателство е свързано с съдбените на всички ни. И ние сме в една лодка. Ако вътрешният пазар не функционира, ако не получим повече ликвидност за фирмите, и обществото не си подпомага, ако ние не проявим солидарност, то никой няма да оцелее от корабокрушението няма да можем да спасим работните а, а, места и а, фирмите. Благодаря на колегата Спираки за една минута. Думата има господин Латуро. <clears throat> Мадам фон дер Лайен, в три дни само près de 1 милион de в рамките на три дни близо 1 милион граждани подписаха писмото Аваз в което казват, че разчитат на вас истински бюджет за климат и заетостта. Като докладчик по бюджета аз мисля, че едно от условията за финансиране на зеленият пакт е, е данък върху финансовите транзакции. Той може да осигури 57 милиарда. Когато получих този телефон, платих 9, 19% ДДС. За основните храни ДДС е 5,5%. Най-бедните плащат 5,5%, но у нези, които купуват акции на финансовите пазари, плащат 0% плаща данък, те ли са по-бедни от бедните? През 2011 година комисията Барозо разработи директива за този данък. Текстът е готов е, какво очакваме? Въпреки Брексит и кризата, пазарите са активни. Е, според комисията този данък може да осигури 57 милиарда, 10 пъти повече от цифровия данък. Повече, много страни блокират споразумението. Госпожо фон време е, е финансите да бъдат в услуга на живота. Колегата Коварик има думата за една минута. Благодаря ви, господин председател. Обръщам се към Европейската комисия. Глобалната пандемия се превръща и в економическа криза. Ние трябва да предприемем бързо някакви действия и този бюджет би трябвало да бъде един такъв отговор. Да мислим за програми като тези в кохезионната политика, които да работят. Трябва да мислим и за инвестициите – аз приветствам предложението на комисията да подсили някои от инвестиционните програми, но ние би трябвало и да дадем облегчения на по-малките дружества, на туризма. Трябва да се мисли за регионите, иновациите, новите технологии. Нека също така и да разчитаме повече на силите на вътрешния пазар. Да се възползваме от тези възможности. Благодаря. Една минута и половина колегата Борчия има думата. Брюкселските бюрократи винаги пестят малки суми но с радост изразходват милиарди. Представям ви становището на Financial Times за фонда за възстановяване. Гражданите и предприятията очакват бързи мерки. Всъщност се оказва, че първите, при първите сигнали бяха обещани и обявени милиарди, само че се губи много време. Не знаем какво точно решава Еврогрупата. Може би този път трябва да си дадем сметка, че много догматичните принципи на Европейския съюз за държавната помощ и пакта за стабилност и растеж са били приети в времена, в които не е имало такива кризи. Председателя Шарл Мишел говори за стратегически промени в Европейския съюз, но всъщност на практика не се предприема нищо. Ви благодаря, колеги. Думата има Томас Вайц. Една минута. Благодаря, господин председател. Навсякъде в Европа ние всички се намираме в една огромна криза. И а, това е един предвкус за това какво ще се случи когато натискаме педала в следващата криза, която е свързана с климата. Всички правителства искат да се възползват от тази а, ситуация, да, за да уронят климатичната политика в Европа и в държавите членки. Вие носите отговорност пред идните поколения. Какво става ясно в тази крига? Добре финансираните обществени, публични, здравни системи именно ще умрат от хората, а не от вируса. Виждаме какво се случва с а, а, нашите здравни работници. Значи здравните системи навсякъде в Европа се нуждаят от обществени инвестиции. В противен случай, ако не се направят такива, няма да сме си взели урока от тази криза. Много ви благодаря. Думата има Чарли, Чарли Ваймърс. You, благодаря ви, господин председател. Може би много от европейците не са запознати с един китайски ритуал. При този ритуал хората се просват на земята, защото по този начин искат да засвидетелстват уважение към авторитета. Европейската комисия какво прави по отношение на Китай. Всъщност делегацията на Европейския съюз в Китай се примири с цензурата там. Много внимателно бяха избягвани всякакви препратки към Комунистическата партия или възможността за разследване, въпреки че Комунистическата партия всъщност прикри истината за вируса. Те Отсепиха Охан, но позволиха на множество заразени да се качат на самолетите за Милано. Моля ви, стига с този ритуал на просването на земята. Благодаря. Давам колегата, думата на колегата Ковачев. Благодаря, господин председател. Европейския съюз е солидарен съюз в добри и в лоши времена. Моята апел е към държавните ръководители да проявят сега солидарност и единство изходът от кризата е в масивно инвестиране и подпомагане на най засегнатите отрасли туризъм услуги транспорт но не за сметка на други политики като например политиката за развитие на регионите която има нужда от предвидимост и устойчивост. ние имаме нужда от инвестиране чрез амбициозна многогодишна финансова рамка с повече собствени ресурси и фонд за възстановяване със сериозна част като безвъзмездна помощ но не многогодишната финансова рамка за сметка на фонда или обратно нека не решаваме неотложните проблеми в настоящето като подкопаваме бъдещето и рискуваме да задълбочим регионалните различия в европейския съюз. господин комисар шефчович чрез вас искам да се обърна отново към председателката госпожа урсула фон дер лайен с апел директно да се обърне към европейските граждани чрез обществените телевизии на всяка страна членка за да сподели както своята човешка съпричастност така и мерките които европейският съюз предприема. никой не трябва да бъде оставен сам но не трябва да оставяме и дезинформацията и конспиративните теории да бъдат водещи и да разединяват гражданите. благодаря ви. Много ви благодаря. Думата има колегата Нилс Ушаковс. Уважаеми колеги, знаем, че когато използваме парите на данакоплаците, трябва да ги използваме разумно в подкрепа на модерната економика, цифровата економика и Понякога е необходимо и да си припомняме принципа, че не бива да се съживява нещо, което не е жизнеспособно но в моята страна знам, че ние минахме от планова економика към пазарна економика. Видяхме как от нищото се създават нови отрасли. Видяхме и това как традиционните отрасли се сгромолясаха и десетки хиляди латвийци загубиха работното си място и нямаше как да се върнат отново на пазара на труда, защото техните умения вече не бяха необходими. Всяка държава, членка в Европейския съюз, го е изпитала в един или друг момент, така че този план за възстановяване трябва да ни помогне и да модернизираме уменията на работниците – благодаря. Благодаря. Благодаря на колегата Ушаковс. Колегата Данти има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Европейския съвет най-сетне взе решение за сериозна програма с мерки за кризата. Разбира се, това трябваше да се направи по-рано, но сега се надяваме комисията да излезе с оперативно предложение. Става дума не само да победим епидемията, да направим Европа устойчива на подобни предизвикателства защото слабостите ни се използват от външни страни. У нас се иска не само економически мерки, за да подкрепим изпитващите трудности. От нас е необходимо. Ние трябва да върнем мечтите на гражданите. Нека да се питаме какво трябва да направим, а защо да го направим. И отговорът на този въпрос е в коража, смелостта и вярата в бъдещето, което ще ни помогне да се справим с днешните трудности. Колегата Берки има думата за една минута. Благодаря, господин председател. На 23 април Европейският съюз проведи е, извънреден съвет и там беше засегнат въпроса за нефтините сондажи на Турция в Кипър. Ние трябва да покажем нашата решителност и да проявим солидарност с държава членка. Турското правителство показа, че изобщо не се интересува от международното право, което е признато навсякъде. Сондажните дейности нарушават оръжейното ембарго и съответно се контрабандира оръжие през Либия. резолюцията, видяхте, беше прията резолюция, която осъжда тези действия на Турция, но ние също трябва да подкрепим тази резолюция. Ясно е, че Турция напада Европейския съюз. И ние не, пря... не трябва да толерираме това повече. Благодаря ви. Благодаря на колегата Берг. За една минута думата има колегата Муджановска. Благодаря ви, господин председател. Днес нашите държави, членки, гражданите, предприятията искат да видят един активен Европейски съюз, който води в тази криза. Ние трябва да сме гъвкави в използването на средствата, да намерим нови ресурси. Би трябвало многогодишната финансова рамка наистина да бъде краягълния камък на възстановяването. Ясно е, че при тази криза нашия БВП ще се смали, например при нас с 7%, трябва следователно да се помага на малките и средни предприятия, на дружествата. Не можем да ги забравим. И тук кохезионните фондове са от ключово значение за инвестициите. Селското стопанство също, за да можем да бъдем независими при хранителната, хранителното продоволство – Необходимо е и да сътрудничим на данъчно ниво, за да можем да се справим с данъчното укриване и да се сложи край на тези данъчни убежища. Благодаря. Благодаря ви. Една минута колегата Дорфман, ако обичате. Благодаря ви. Притеснен съм а, от този дебат а, тук а, относно МФР и Фонда за възстановяване. Мисля, че а, всички са съгласни с това, че фонда за възстановяване някакси се вмъква и прекрепя към МФРМ. Което означава обаче, че за държавите членки, че трябва да плащат много повече, отколкото те е, могат и искат. Мисля, че това беше ясно от самото начало. Мисля, че бюджетите на всички е, държави членки ще пострадат. И ще дам пример с земеделието. По време на тази криза фермерите ни изхранваха. И каква е мярката, която беше предложена? 80 милиарда евро бяха предложени за 27 държави членки, а пък някои държави членки предложиха 19 милиарда. Това е нашата политика, европейска политика. Ние трябва да я защитаваме. И ние като парламент трябва да направим нещо, защото земеделието се нуждае от средства. И в новата МФР също така трябва да бъдат заложени тези средства. И аз ви моля да не подкрепите това предложение. Благодаря на колегата Дорман. За една минута думата Морено Санчес има. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Европа е изправена пред най-голямото предизвикателство след края на Втората световна война и ние трябва да сме обединени повече от всякога около ценностите на Европейския съюз. Необходимо е да проявим достатъчно смелост, да разчитаме на солидарността и да създадем една по-взаимосвързана Европа. И тук е много важна политическата ориентация, както и данъчната политика е, за бъдещото възстановяване. Искаме амбициозна МФР е, да се разчита на свежи пари и собствени ресурси. Необходимо е парите да стигнат до гражданите, регионите и дружествата колкото се може по-бързо. Както е казал Аденауер, всички ние сме под едно и също небе. Трябва наистина да работим и за това да имаме общ хоризонт. В Европейския парламент се надявам, че всички ще подкрепим резолюцията. Благодаря. Една минута думата има госпожа Перейра. Благодаря, господин председател. Преди няколко дни в разгара на кризата ние отбелязахме празникът на Европа. Ние. Това е праз... празникът, който отбелязахме, показва, че всички ние сме заедно. Планът за възстановяване на европейската економика трябва да се основава на интересите на хората, на младите, на бизнеса, който, се, който изпитва трудности при изплащането на заплатите. Ето защо ние имаме нужда от план за възстановяване, който да модернизира економиките. Знаем, че не парламентът, а съвета блокира спешният отговор. Нека да направим онова, за което сме призовани да гарантираме ясно бъдеще на Европа. Благодаря. Господин Ферандино, благодаря господин председател, госпожо комисар. Ние имаме нужда от амбициозен план, който да отговаря на очакванията и изискванията на гражданите и фирмите. Ние сме на ръба на економическа а, катастрофа. Ние имаме нужда от солидарност в този а, труден момент. Парламента играе централна роля. Съюза не може да бъде заложник на правителствата. Имаме нужда от повече мерки, при това бързо. И в центъра на нашите мерки трябва да бъдат гражданите и предприятията, а не, през, не както през 2008 година, когато банките бяха първите спасени. Очакваме плана за възстановяване да не бъде да включва съчетание на субсидии и кредити да е ориентиран към зелени мерки. Гражданите имат нужда от незабавни мерки. Туризма, транспорта, малките и средни предприятия не могат повече да чака часовни, часовниката тиктака. Економическите мерки председателят прекъсва. Ферандино, Колега, колегата Тобе има думата за една минута. Благодаря ви. В тази криза Европа се намира в най-лошата ситуация от голямата депресия. Нуждаем се от модерен бюджет, за да излезем от това тежко състояние. Трябва да се увеличи европейската конкурентна способност. Обаче се нуждаем от една отговорна политика. Спасителните мерки не могат просто да включват единствено и само преки плащания. Трябва да бъдат предвидени кредити, които да бъдат изплащани след това. И а, всъщност трябва да бъдат предложени повече реформи, отколкото данъци. Обаче виждаме, че това не е така и ние в никакъв случай не можем да подкрепим тази резолюция в този си вид. Благодаря на колегата Тубе. Колегата Юнгериус има думата за една минута. Благодаря, господин председател почти всеки десети европеец ще остане без работа заради кризата с COVID-19. Или това са прогнозите на комисията. За тези статистически данни са хора, кои, чието мечти се изпаряват. Сега е момента за инвестиране в хората, за да могат те или да останат на работа, или, или да се върнат на работа максимално бързо. Имаме нужда от социалния стълб. Това няма да стане лесно, няма да стане безплатно. Борбата срещу бедността не е безплатна. Много е хубаво да ръкопляскаме с благодарност на балконите, но имаме нужда от повече средства в социални фондове, в, инициативата, в младежката инициатива. Нека да инвестираме в хората сега, за да не допуснем една още по-сериозна криза. На колегата Юнгериус. Колегата Людген има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Фондерлайн и на председателя Шарл Мишел за това, че представиха плана за възстановяване. Този план за възстановяване трябва да бъде свързан с стратегията на европейския суверенитет, с зелената политика, с развитието на селското стопанство, с хранителната независимост. Това е много важно предизвикателство и разбира се, енергетиката, тя не бива да се забравя. Трябва да бъдем максимално независими в енергетиката. Цифровата економика, е нещо, което също трябва да допринася за сигурността и независимостта на Европа. И Европа наистина може да помисли и за данъчната политика, за данъчното облагане на големите цифрови компании, така че да имаме собствени ресурси за инвестирането на това бъдеще. Благодаря. Благодаря на колегата Лючан. Колегата Маркес има думата за една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Видяхме какви бяха решенията на четвъртия Европейски съвет. Не бива да бъдат загърбани някои държави членки, защото това е нечувана криза след Втората световна война. Ние трябва да мобилизираме изцяло нашия капацитет и е, да приемем един амбициозен план. Трябва да намерим съответните лостове, които да ни помогнат за по-добри инвестиции и да спечелим доверието на предприемачите и максимално голям брой работни места да бъдат спасени. Европейската централна банка може да изиграе важна роля, но тя ще бъде нова, нова роля, защото всички се нуждаем от повече е, е, е, средства. Европейските институции трябва да покажат по-голяма солидарност с пострадалите от кризата. Благодаря на колегата Маркис. Колегата Виркунен има думата за една минута. Микро. Frau Виркунен. Госпожа Виркунен, тук ли сте? Не, тя отсъства. С тогава колегата Рейгнар има думата. Благодаря ви. Фундамента на Европа това са хората. Те се нуждаят сега от нашата хора – от нашата подкрепа, а не някога, някой друг път. Тази подкрепа трябва да е конкретна. За целта си нуждаем от повече доблест и солидарност, което означава повече Европа. Нека да бъдем доблестни и да намерим парите за това възстановяване. И именно да подпомогнат, да дадат своя принос тези, които до сега не са плащали много данъци и да бъдат подпомогнати от тези държавни членки, които изключително много пострадаха от кризата. А, това означава да бъдат въведени и облигации корона. И нека да бъдем солидарни с жените. Не става въпрос за някаква програма за младсинство. Жените представляват половината от обществото и економическите последствия се отразяват изключително жестоко върху жените, особено самотните майки. Жените трябва да се грижат за семейството, да работят, да се грижат за децата, да пазаруват и така нататък. Така че ние се нуждаем от фонд за жените. Нека да се стремим към тази цел. Благодаря на колегата Регнер. Господин Терас за една минута. Президент, uh, Лайен... Благодаря, господин председател. Председателката Фондер Лайен обясни своята цел, именно да засили Европа и да я обедини. Но аз чувам някои слухове, че водещата програма за военна мобилност – е пострадала от много сериозни урязвания в бъдещата многогодишна финансова рамка. Това не е добър знак. Ние не бива да правим компромис със сигурността си. Военната мобилност е всъщност програмата с най-голямо практическо естество в Европейския съюз и не бива да се отказваме от нея. На второ място, Зеленият пакт това може да е важна програма, но тя е изключително скъпа програма. Ние искаме да сме сигурни, че ще бъде заделен достатъчен ресурс, за да може фермерите и бизнеса да постигнат тези толкова трудни цели. Не го ли направим, ние всъщност ще допринесем единствено за опадъка, защото ще им наложим още ограничения в момент, когато те и без друго страдат. Колегата Кот има думата за... Благодаря. Има група граждани в Европа, които олицетворяват идеята на единния пазар всеки ден и това са граничните работници. Пандемията показва, че те не разполагат с достатъчно правна защита, че за тях единния пазар не функционира в трудни времена. И когато говорим за възстановяване, какво точно имаме предвид? Моят отговор е за истин, наистина функциониращ единен пазар, където хората и стоките се движат свободно. Видях резултата от, от затворените граници в Силезия на полск германската и чешката граница. Много хора загубиха работата си заради егоизма на държавите членки. И това трябва да се промени. Плана за възстановяване трябва да регулира правата на граничните работници и економическата интеграция трябва да се задълбочи. Европейския проект трябва да стане федерален проект. Крайно време, сега или никога. Европа означава липса на граници благодаря ви. Благодаря на колегата Колот. Колегата Каза има думата. Благодаря, господин председател. Между прочим, медийният сектор също доста пострада от тази пандемия. Журналистите рискуваха живота си. Но се увеличиха рекламите на тези медии, които а, изпращаха на журналистите да работят. Аз ви моля да не забравяме медиите. Те се нуждаят от помощ. Някои, между прочим, предлагат постоянен фонд за журналистите. Медиите играят централна роля в демокрацията. Не може нито една държава членка да си позволи слаби медии. Финансовата криза както и пандемията, между прочим, се отразяват изключително отрицателно върху целия медиен сектор, което пък се отразява отрицателно и върху демокрацията в нашите страни. Съвместно с колегите си тук в този парламент, аз ще се боря наистина и за помощи, които да бъдат представени и към журналистите за по-силна демокрация. Благодаря на колегата Каса. Госпожа Йончева има думата за една минута. Life and health have no... Благодаря, господин председател. Живота и здравето имат своята цена и ние не бива да пестим средства, но най-уязвимите няма да се възстановят толкова бързо, колкото най-силните. Европа на 27 скорости е неприемлива. Нека обърна внимание на три въпроса. Първо, този план не може да бъде обсъждан от правителствата при закрити врата. Тук трябва да има демократичен контрол от страна на парламента. На второ място много е важно средствата да стигнат до нуждаещите се, а не до олигарсите. Комисията трябва наистина да следи как държавите членки ги разходват. И накрая, върховенството на закона. Ако тук позволим да има отстъпление, то ще е за последно. За това насърчавам комисията да задели финансова подкрепа за свободните и независими медии. На колегата Йончева, госпожа Вайс има думата. Благодаря ви. Всички губим в тази криза. Ние губим близки. Економиката а, се разрушава и трябва бързо да се предостави помощ. И то по един отговорен начин. И не бива това помощите да бъдат разпределени за сметка на най-бедните и на най-слабите. Ако вие желаете да създадете нови работни места, например в Брюксел, то трябва да бъдат прияти преди това не знам си колко много правила. И разбира се, това е нещо много а, остаряло. А, ние трябва да се стремим към един модерен съюз. Естествено, че ние не губим национален суверенитет, но ние си сътрудничим. И ние си помагаме през границите, този съюз трябва да бъде справедлив и а, равнопоставен. Силва Перера има думата за една минута. Микро. Обригадо, президент. Благодаря, Планът за економическо възстановяване, представен от Европейската комисия, трябва да премине два важни изпита. Първо, теста за убедителност и второ, теста за солидарност. Тест за убедителност, защото този план не може да бъде финансова иллюзия трябва да има ясно финансиране, за да се справим с безпредседентната криза. По теста за солидарност ние трябва да мобилизираме средствата, така че да не тикнем економиките към нова криза. Фонда трябва да се гарантира от европейския бюджет и субсидиите трябва да са повече от кредитите. Планът трябва да е убедителен и реалистичен, който да проявява солидарност. Това е което искаме ни повече, ни по-малко. Е, думата има колегата Макалистър. Господин председател, уважаеми дами и господа, искам да направя само една допълнителна забележка, след като изслушах с голям интерес този дебат, продължил над два часа. Пандемията не познава граници, затова и европейският отговор не бива да ги налага. Затова и председателите на комисии в този парламент, които отговарят за външната политика, излязоха с общо послание. Ние искаме заедно със своите съседи да се борим срещу пандемията и бъдещите последици от нея. През последните няколко седмици видяхме забележителни проявления на солидарност, но също така и все по-голямо разделение, конкуренция между държавите членки, пропаганда, дезинформация, все повече кибератаки – което показва, че пандемията е с глобално значение и е глобално предизвикателство. МФР трябва да се използва като опора за справяне с него и това трябва да бъде включено работата с нашето съседство. Благодаря. Благодаря на колегата Макалистър. И даваме думата сега на комисията и съвета, като започва господин Шефчович от името на комисията. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, бих искал да започна с благодарност за този дебат. Вие показахте много амбиция, много страст и ентусиазъм във вашите изказвания. И всички изказвания имат нещо общо, а именно, вие желаете Европейският съюз, нашата Европа да излезе силно от кризата, по-модерна, по-устойчива. И това са апелите, които чух от лидерите, господин Перес, господин Чолош или господин Ламбертс. Мога да ви уверя, че в комисията ние високо ценим сътрудничеството с вас, особено през последните седмици. Вие бързо взимахте решения и това ни помогна да представим помощите на гражданите, от които те толкова се нуждават, да спасим възможно най-много хората, да опазим работни места и сега да преценим по какъв начин ще възстановим европейската економика, как ще се възстановим от тази драматична криза. Най-сърдечно ви благодаря за това сътрудничество, защото вече има резултат това сътрудничество. 200 мерки бяха прияти, подкрепени от вас законодателни предложения, а именно как да бъдат подпомогнати хората по места а, в тази безпредседентна криза. Благодаря за всички ваши усилия. Това са героични усилия, проявени от здравните работници. Благодаря а, на нашите дисциплинирани граждани. Огромния брой на жертвите, на пострадалите от коронавируса, слава Богу, намалява. Това беше труден период за нас. Огромно изпитание. Огромното изпитание обаче предстои. А именно как да се възстановим от тази криза. Как економиката да се съживи. И както господин Вебър посочи, това е момента Шуман на нашето поколение. Високо ценя този дебат. Както господин Силва Перейра посочи, ние трябва да бъдем много амбициозни, за да бъдем на висотата и да се справим с това предизвикателство, да проявим солидарност. Съвсем накратко искам да резюмирам основните характеристики на предложението, по което работим. Ние бихме желали многогодишният бюджет да бъде силен и устойчив. И той да включва инструменти, които да подпомагат економиката на Европейския съюз. Това са нашите амбиции. И съм съгласен, не съм съгласен с господин Ферховщад, че това е обичайната ни работа. Между прочим, никога не сме работили по този начин и предлагали нещата. Никога не е било предлагане. Тоест, ние сме много доблесни и амбициозни и разчитаме на вашата подкрепа, за да се справим с това предизвикателство пред всички нас. Искам да ви уверя, че ние ще подкрепим всички политики, които наистина вече са проверени в битката. Тоест, ние ще насочим вниманието си, разбира се, върху тези, които най-много пострадаха от кризата. Ще подобрим работата на програмата InvestEU и Хоризонт. Тези програми подпомагат е, много е, нашата научно-развойна дейност. И ние в никакъв случай не забравяме социалното измерение в Европейския съюз. Тоест, насочили сме поглед към бедността и фондовете за целта трябва да работят добре. Тук става въпрос за жени, за родители и за всички а, е, въпроси, свързани с равенството на половете. Освен това, предлагаме на масата нови инструменти за възстановяване на банките, които именно ще бъдат превенция спрямо една бъдеща криза. Още веднъж повтарям. Ние не работим както допреди кризата. Напротив, нашият отговор е амбициозен и съответства на кризата. Господин Ламбертс, господин Екхот и господин Ертук казаха нещо. Да, тези, тези нови финансови инструменти ще ни помогнат да отидем напред, т.е. да бъдем по-екологични, по-устойчиви. И мисля, че тази криза а, ни а, показа уроците, а именно трябва да бъдем автономни, да бъдем автономни в технологично общество, в промишлено общество, т.е. трябва да бъдем по-активни в тази посока и това е целта ни. Тези колеги, които подчертаха важността на собствените ресурси, ще кажа следното. Много активно разглеждаме различни варианти. И ви уверявам, че ще излезем с предложение, което ще бъде приемливо за всички ви и вие ще го подкрепите, както и държавите членки. Ако трябва да се справим с това с предизвикателство, то ние ще успеем само, разбира се, с ваша помощ. С парламентарния надзор на Европейския парламент. Позволете ми, господин председател, в заключение да се спра на два въпроса, които бяха повдигнати тук от а, членовете на парламента. Господин Оливие повдигна въпроса с а, последното решение на Германския конституционен съд – много подробно ние проучваме е, решението на Германския конституционен съд и нашата председателка заяви ясно. Тук европейското право и, закон, и върховенството на закона са основните принципи и те имат предимство. Така че, ако се наложи, ние ще наложим и а, а, процедура по нарушаване на договорите. На госпожа Йончева ще отговоря да. Ние изготвяме доклад по това как нашите правителства използват извънредни пълномощия през този труден период, за да се възвърнем отново към демократичното функционира на нашите системи. През септември ще ви представим всички тези предложения. Господин председател, благодаря още веднъж за този дебат, за всички идеи и за вашата амбициозност. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар Шевчович. В заключение, думата има госпожа Николина Бърнич от името на съвет. Почитаеми колеги, дами и господа, отново се изправям пред вас. Е, благодаря ви за този ценен дебат. Ние наистина сме изправени пред е, много необичайни обстоятелства, но те само засилват желанието ни да работим още по-усилено. Както каза председателя Мишел, ние имаме една обща цел Европейският съюз да може да има дългосрочна стратегия спрямо кризата с COVID-19. И ние стигнахме до резултат благодарение и на вашата подкрепа през последните няколко седмици. Днес комисията представи своите идеи. Все още чакаме подробности по тези предложения на комисията, така че разбирате защо не мога да взема отношение по тях в този момент – ще бъде необходимо да се запознаем в подробности, за да излезем с позиция. Но бъдещата МФР трябва да е кръгален камък на възстановяването на европейската економика, на започването отново на функционирането на вътрешния пазар след кризата с COVID. Би трябвало да има по-големи инвестиции, особено в първите години на новата финансова перспектива. Нашата економика трябва да стане по-устойчива, по-независима. Би трябвало да разчитаме на кохезията, на конвергенцията, на солидарността. Продължаващото сътрудничество между нашите институции също ще бъде много важна част от този процес и нашето председателство ще продължи да работи за тази цел, така както го правихме и преди кризата. Междувременно аз съм запозната с докладите ви по собствена инициатива, запозната съм с резолюцията, по която работите. Това са добри напомняния за ролята на парламента във времена на криза. Ясно е, че ние ще трябва да работим добре заедно, за да се приемат на време секторните програми и тъй, почитаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, очаквам бъдещото ни сътрудничество за една МФР насочена към бъдещето и новите предизвикателства. Благодаря. Благодаря, госпожо министър Бърняч. С това приключваме общо разискване. Гласуването по преговорите за МФР и собствените средства ще се проявят четвъртък и в петък. Заседанието се прекратява до 19.15. Il президенте. Председателят. Allora, questi li devo annunciare? Sì. E, la seduta è... Възобновявам работата ни. Кристиан Вазил Терес е напуснал групата на социалистите и демократите и вече е в ЕКАРЕ от 13 май 2020 година. Резултати от първото гласуване. Инта. Одобрено. Юри, одобрен. Тран, одобрен. Тран, одобрен. Тран, одобрен. Европейски съюз Черногора одобрен. Европейски съюз Сърбия одобрено. Европейски съюз Индия одобрено. Европейски съюз Украина одобрено. Европейски съюз Беларус одобрен. Отново с Беларус. Одобрено. Конвенцията ИКАТ. Одобрена. Мавритания. Одобрено. МФР. Е одобрено. Каботажа Германия, Швейцария е одобрен. Каботаж Италия, Швейцария Швейцария одобрен. Обмен на данни, Обединено кралство, отхвърля се. Възражение на СОЕТА, изменение едно одобрено, изменение едно, втора част одобрено. Решение за освобождената отговорност чисто не бе одобрено. Виждате изписаните съкръщения от одобрено, ECSL одобрено, imi 2 одобрено, Shift 2 Rail одобрено. EA е одобрено. ЕМСА одобрено. ГНСС одобрено. ECMNN е одобрено. ЕААБ одобрено одобрено. ЕАЗО, одобрено. Парламентът, одобрено. Медиаторът, одобрен. ИДПС, одобрен. ЕКА, одобрено. ЦДТ, одобрено. Съветът,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 Преминаваме нататък към второ, вторият кръг гласувания. Ще гласуваме по първия блок изменения и резолюция за освобождаване от отговорност, както и окончателното гласуване върху възражението по 112 член за генетично модифицираната соя. Гласуването ще стане по същия начин, по който гласувахме вече при първото гласуване. Второто гласуване ще започне в 20 часа до 21.15. Гласуването ще започне след мъничко. Има достатъчно време да гласувате. Резултатите ще бъдат съобщени утре при откриването на пленарното заседание в 9 часа сутринта. Е, е, И следователно мога да кажа, че сега мога да прекъсна заседанието. Ще започнем да работим утре в 9 часа, 14 мая е утре. Искате думата ли? А, но. Добре, не. Дневният ред е, е известен, може да го намерите на сайта на Европейския парламент в интернет. Уважаеми колеги, прекъсвам заседанието. Благодаря ви за добрата работа и приятно гласуване. Ще се видим утре. Благодаря ви.